Buenos días. Good day, everybody. Dear... Да, добро утро, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Think it's fair that we get Мисля, че трябва да започваме. Имаме доста натоварена програма за днес и за утре. Дълго ще работим. И двата дни Имаме и сутрешно и следобедно заседание на, тази, на това редовно заседание на комисията Либе. Пълна е ни е програмата. Нека да започнем с приемане на дневния ред. Ще има някои промени, промени в дневния ред за днес. Ще, ще започнем програмата с точка 16 за визите докладчика господин Диас Демера ще започне своето изложение в 9.15. Трета точка от дневния ред ще започне след това. Това са заключенията на датското председателство в областта на правосъдието и вътрешните работи. При нас ще дойде министър на правосъдието на Дания и той ще ни представи е, изводите след 6 месеца датско председателство. Ако нямате други предложения, дневният ред е прият. Сега някои съобщения. Е, първо, е, е, триалога, трилога Доблин 2. Сесилия Викстрам отговаря за това. Искате ли да споделите с нас относно работата? Благодаря, господин председател за това, че ми давате възможност да а, обсъдя с вас а, как сме напреднали, по, или по-скоро как не сме напреднали вчера по Дъблин 2. Триалога се проведе Вчера преговаряхме в продължение на около 6 часа. Искам да ви напомня за последната среща в Люксембург. И в този дух ние провеждаме всички наши преговори. Цялостното впечатление, ако мога да бъда напълно откровена, е следното. Е, че съвета не желая да преговаря. Те не желаят да участват в съвместно взимане на решение. Те искат да се върнат в времената, в които те определяха дневния ред. Ние трябваше с благодарност да се съгласим с тях. Нещата обаче се промениха, защото съвместно взимане на решение означава водене на преговори, да взимаш и да даваш. Мисля, че ние в парламента бяхме доста великодушни, доста щедри към тях и ако някой е, тук присъства, Силвия тук, ще потвърди, че ние е, наистина искахме да напреднем, желаяхме да сътрудничим. Е, защото няма движение от 1999 е, година насам. Тогава ние решихме, че ще създадем е, съвместна система за убежището в Европейския съюз. От тогава следват провал след провал и думата солидарност загуби своето значение не успяхме да постигнем това, което искахме, а именно да взимаме и да даваме едновременно и да поемем съвместна отговорност. След 6 часа преговори вчера, ние отстъпихме по много точки, а ние бяхме наистина благоразположени, готови на компромис. наистина става дума за малък брой хора, които ние не искаме да се местят от държава на държава. Ние искаме да се погрижим а, за тях. Така че като цяло а, Мога да кажа, че а, няма печалище в този процес. Всички губим. А, датското председателство ще отнесе темата в Корепер и до посланника. Ще се опита да я прокара. Честно казано, може да се приеме, може и да не се приеме. Не знам какво ще се случи. Но но не забравяйте, че всичко това е в духа на това, което се случи в Люксембург мисля, че преживяваме един важен и тъжен период за Европа, защото пан-европейския дух е загубен. Защото думата солидарност трябва да има някакъв практически смисъл също. Благодаря ви, госпожо Викстрем, за това обяснение и за тези драматични събития, които преразказахте. Наистина е важно да сме в течение на преговорите на триалога по Дъблин 2. Ще говорим още дълго време по този въпрос. Има представене, предвидено от датското председателство, така че със сигурност ще го обсъдим. Когато е предвидена точката от дневния ред, а именно за участието на датския министр. И сега Антонио Масип и неговата точка от дневния ред, свързана с реадмисиите. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че в доклада си отразявам точно обратното на това, което каза моята приятелка Сесилия Уилстрюм. Защо? Защото пък аз имам впечатлението, че съвета положи усилия чрез посланник Микелсън, положи усилия, огромни усилия за сближаване на позициите. И това се получи след срещата им и след фазата на триалога, която се разви вечерта. Тази фаза, която се започна онази вечер, може да се приключи утре, когато датското председателство може да сложи точка на целия процес. Съединените щати поемат ангажимента да организират оценки, индивидуални оценки на всички, които искат е, политическо убежище и по тази точка датското председателство има мандат за преговори и освен това посланик Микелсън е изключително надарен дипломат. Така че най-вероятно ще постигне това, което му е възложено. По въпроса за достъпа до трудовия пазар, това се фиксира на 9 месеца, след като се подаде заявка за политическо убежище. Съвета иска тук да има обективни критерии и да се обсъждат молбите за убежище по реда на постъпването им. разбира се, административно решение, което се взема от съответната администрация, но ако има затруднения, може да продължи по съдебен път. Утре се гледа това от Корепер, но на 27 ще се проведе окончателният триалог, ако утре не се стигне до крайно решение. Остава значи на, за триалога на 27 Благодаря на посланник Митя Келсен и неговия екип и изобщо на датското председателство за полаганите усилия. И благодарности на Джин Ламберт, която заедно с докладчиците в Сянка също бе непрекъснато в течение, непрекъснато контролираше развоя на събитията. Благодаря. Благодаря. Господин Масип, Хименес Бесерил дига гла, ръка, иска да се изкаже по този въпрос. А по този въпрос ли е? Не, не е по този въпрос, по друг е. Добре, благодаря така или иначе. Исках и аз да благодаря на датското председателство, но по друг въпрос. Хубаво тогава, като дойде време и когато дойде всъщност датския представител, датския министр в 9.30 е предвидено неговото посещение, тогава можеш да вземеш думата Тереса. Да, благодаря, казва Тереса Хименес Бесарил, просто закъснях и не разбрах как ще подредим работата. Добре, продължава председателя. И сега минаваме към точката, свързана с преговорите, които текат в момента за изменение на регламента 539 за визи на граждани на трети страни. Диас Демера е докладчик и му давам думата, за да ни разкаже как са се развили триалозите на 29 май, 6 и 18 юни. Заповядайте, господин Диас Демера. Благодаря, господин председател господин министр, уважаеми колеги. Започвам с това, че защитих мандата връчен ми от комисията Либе по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. Не моя собствен мандат, а връченият ми от комисията по повод на изменението на регламента на съвета 539 е, наклонна черта 2001. Благодаря на докладчиците в Сянка за сътрудничеството и по-специално на Таня Файон. Тя бе рамо до рамо с мен във всички дебати, във всички обсъждания. Благодаря и на всички членове на комисията, както и на представителите на съвета за усилията и, и усилията им в търсене на пресечни точки, на допирателни точки. Както каза председателя, се проведоха три триалога плюс един неформален такъв. И освен това девет технически срещи, целящи сближаване на позициите между трите институции в областта именно на тази междуинституционна рамка на сътрудничество преговорите напредват, по-точно са в много напреднал стадии вече, Имаме общи позиции по по-голямата част от докладите, що се отнася до механизма за временно премахване. Има едно единствено важно разногласие по въпроса за автоматичността. Благодаря за положените усилия по време на работата по всички тези точки, както от страна на комисията, така и, нека да го признаем, от датското председателство. Благодаря специално за това, че признаха признаха необходимостта да се въведат автоматични мерки или определена степен на автоматизъм в определени условия. И така дебатът в крайна сметка се съсредоточи върху въпроса за взаимността, за реципрочността по три пункта. Първо, характерът и второ, какъв законен механизъм, какъв законов механизъм ще се използва и в какви срокове. По въпроса сега за автоматичния или окончателен характер на реципрочността, парламентът и нашата комисия защитават, че защитават позицията, че тази реципрочност следва да бъде времена, за да може комисията да започне преговори с съответната трета страна. Ако след като изте... премине известно време без да се вдигне тази забрана, съответната държава може да претендира за автоматично въвеждане и така да се измени текста всъщност на допълнителните протоколи. И тук има големи разногласия между трите институции, особено по въпроса за графика. Тези две ста, е, фази, тези два стадия, временния и окончателния, са свързани с законодателната процедура, която трябва да се следва за да се въведе това временно изискване за виза, ние, парламентът, е, защитаваме делегираните актове и тяхното използване. А комисията и съвета искат тук да се използва комитологията. Това би предполагало декларация за поемане на ангажимент от страна на комисията, в която да се казва как точно ще участва по-активно парламента, ако е комитология. Всичките и три институции са за прилагане на обикновената законодателна процедура за изменението на допълненията. Измененията на тези допълнения, както вие всички знаете, са предвидени две такива изменения в сегашния регламент тези страни, които в момента имат нужда от издаване на виза и тези страни, за които няма такава необходимост. По време на последния триалог парламентът предложи да се да се направи трети списък за тези страни, където има нужда от временно издаване на визи. И накрая графикът за период, временен период, през който да се използва механизмът за автоматизъм. Ние, парламентът, смятаме, че реципрочността трябва да започне след изтичането на 180 дена или 6 месеца, след като започне съответната държава членка, съответните постъпки. А комисията иска един месец или, пардон, една година или 18 месеца съветът е на същото мнение. Така или иначе не можем да преговаряме по този въпрос, докато не решим каква ще бъде законодателната процедура, защото не са еднакви предпоставките, ако се следва една законодателна процедура или друга. Парламентът обаче винаги е защитавал позицията, че трябва да има бърза ефикасна реакция при прилагането на тази реципрочност. Ето така стоят нещата. Предвидена е нова техническа среща, най-вероятно на 26-ти. Всъщност, извинете, преди 26-ти и на 26-ти е нов триалог този триалог ще бъде последният по време на датското председателство, така че господин министр, така или иначе сте тук вече, така че моля да си сложите слушалките и да ми обърнете малко внимание, ако сте така любезни, защото имам нещо важно да ви кажа. Парламентът положи големи усилия така че моля председателството, датското председателство да направи така, щото съветът да отговори по същия начин и да приключим триалога на 26-ти. Много вода изтече по мостовете от миналата седмица, когато започнахме преговорите и за това каква правна основа трябва да използваме, дали 77 дали 70 член. Така че би било добре, ако ако съветът и комисията стигнат до споразумение между, помежду си за това как да приключи в крайна сметка триалога по изменението на регламента 539. Благодаря. Благодаря господин Диазнемера, каза председателят, за вашият доклад по измененията на регламента, който действа в момента за визите. Така че преминаваме към следващата точка от дневния ред. Съвсем на време дойде датският министр, който представлява датското председателство, ротационното датско председателство. И така минаваме към трета точка. Добре дошъл на министър Мортен Боцков и да му дадем думата да представи заключенията на датското председателство в областта на правосъдието и вътрешните работи за това какво се е случило по време на 6 месеца тяхно председателство и най-вероятно ще има възможност и да ни разкаже в подробности за шенгенския пакет. Благодаря. Благодаря, е, господин председател. Искам първо да изразя моята благодарност за положителните думи, които вие избрахте и насочихте към датското председателство, също така за ориентирите, които очертахте във вашето изложение. Със сигурност това е нещо, което почива на принципа на реципрочност и мога да кажа, че сътрудничеството беше отлично. Мисля, че всички ние можем да говорим наистина за едно подобно добро сътрудничество и със сигурност успяхме да изведем напред работата по много важни въпроси. Както каза председателят, ние ще се върнем още веднъж отново на отделните теми в хода на моето изложение. Уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги, през последните месеци ние имахме много е, работа бяхме много натоварени с различни задачи и е, израз на това са добрите и конструктивни преговори на всички равнища. През последните дни много е, силно беше поставен акцента върху е, Шенгенската конвенция. Имаше някои различия в мненията между съвета и парламента и както казах, това е факт, който не може да се превества. Имаше консултации по тези въпроси, обсъждания в пленарната зала, също и в комисията, където проличаха тези различия в мненията. И на първо място аз искам да се концентрирам върху причините за това и след това да се спра върху отделните акценти. Ние чухме различни мнения тук и наистина постигнахме много добри резултати. И точно на тях искам да се спра на сега. Обежището. Това беше една много важна сфера, една от многото важни сфери всъщност, които разгледа датското председателство в своята работа. Ние работихме активно за създаване на съвместна и ефективна система на обежище, където всички, които имат право на правна закрила, могат да я получат. Ние искахме да гарантираме об... кандидатите за обежище – да се ползват с стабилни правни гаранции и това се отнася особено за уязвимите групи. В тази връзка аз смятам, че е много положително развитието в сферата на директивата за приемане на бежанци, свързана с Дъблинския регламент. Както беше казано вчера, имаше преговори по тези изключително важни предложения, това каза госпожа Викстрам, и аз съм абсолютно убеден, че тези преговори ще имат успешен край. Искам да използвам възможността и да благодаря за много положителните и конструктивни преговори с парламента и докладчиците по отделните предложения. Този позитивен, открит и конструктивен подход, който ние установихме, даде възможност за постигане на резултати. Още през март тази година успяхме да приемем съвместни правила, които дават възможност за економическо подпомагане за е, реинтеграция на бежанците и има възможност още повече държави членки да се включат в е, този е, механизъм за приобщаване за реинтеграция на бежанците. Радвам се, че мога сега да се спра и на директивата за процедурата за предоставяне на обежище, но нашите амбиции не са свързани само с продължаване на преговорите по различните правни актове за обежището, а да осигурим и солидарност за онези държави членки, които е, са особено изложени на натиск по отношение на миграционните потоци и потоците от бежанци. Преди е, 9 месеца аз е, седях на същия стол, както и вие, и казах, че е, това е съвместен е, проблем на всички нас. Когато е, откаже да действа системата за обежище на една отделна страна членка, ние сме отговорни да намерим общо решение. Тази отговорност беше подчертана чрез приемане на заключенията на съвета по е, практическите мерки за солидарност от е, март тази година. Мисля, че с тези заключения ние можем да изпратим взаимно един към друг важен сигнал, сигнал и към останалия свят, че ние като Европейски съюз и е, като държави и членки сме сплутени. Освен това, ние изпълняваме целите, които са посочени в заключенията в сферата визи. Искам да подчертая, че преговорите, които водихме с парламента по предложението за регламента за визите, вече започнаха. Тези преговори започнаха по-специално през май и отбелязват добър напредък. Това се дължи на прагматичния подход на всички участници в тези преговори с новата за предпазна клауза и е, засиленото прилагане на принципа на реципрочност е, ще бъде укрепен Европейският съюз в тази сфера. Още нещо, което заслужава голямо внимание са е закрилата на жертвите в е, наказателни дела. Е, този е, пакет беше е, сред приоритетите на датското председателство. Имаше интензивни преговори за предложението за директива за жертвите и в тази връзка искам да посоча, че сътрудничеството беше наистина отлично. Тук не е тайна, че парламентът и съветът Имаха доста различни становища в началото на преговорите, но мисля, че ние успяхме да постигнем наистина добър резултат, който да бъде в полза на гражданите на Европа. Още нещо, по което парламентът и съветът постигнаха добър резултат, е проектът за директива за достъп до информационните системи. Можем можахме да се споразумеем временно за компромисен текст, който точно през тази седмица ще бъде разглеждан в Корепер, за да може след това да бъде представен в парламента и е, след това да бъде прият. В тази връзка искам да благодаря на парламента за доброто сътрудничество. Това е важна стъпка в нашата съвместна борба срещу е, престъпността в киберпространството. По е, акцентите, които искам да поставя днес, искам към тях да пречисля данните за пътниците и споразумението с САЩ в тази връзка. Според мен не може да съществува съмнение, че само тясното сътрудничество и то трансгранично сътрудничество е годно да спре терористичната заплаха и да се справим с предизвикателствата, пред които всички сме изправени. Това се отнася за Европейския съюз, но и за трети държави, като САЩ. Според мен не може да съществува съмнение и в това, че данните за пътниците са важен инструмент за органите за наказателно преследване и е, техните действия срещу тежките престъпления и тероризма. Тук мога да изброя конкретни примери. Е, на мен ми е напълно ясно, че някои членове на тази комисия бяха много скептични по отношение на това споразумение. Според мен обаче то представлява добър баланс между защита на данните от една страна, защита на личните данни и усилията за борба с тежката престъпност на международно равнище. А тук спада и тероризмът. Същевременно на нашите авиокомпании се, предполага, се предоставя сигурността, която те искат чрез това споразумение. Е, също така предложението за директива за правна защита. Е, много интензивни бяха преговорите в съвета е, по този въпрос по време на датското председателство и сигурно не сте изненадани, че те не протекоха лесно. Радвам се обаче, че на заседанието на съвета на 8 юни ние успяхме да постигнем компромисен текст, който представлява добра основа за предстоящите преговори с парламента. Знам също, че моите кипърски колеги се радват, че ще могат да започнат сериозно с тези важни преговори. И още нещо искам да спомена, за което зная, че членовете на тази комисия смятат за особено важно. Това е защитата на личните данни. Както знаете, комисията направи предложение за два нови правни акта за защита на личните данни. Те бяха представени през януари и тук става дума за проверка първо на тези е, много е, всеобхватни предложения. По време на датското председателство се състояха обсъжданията и е, след това е, те бяха въведени тези актове. Причината е, е, че е трудно да се правят други предложения, които да е, засяга толкова много граждани, предприятия и така нататък в Европейския съюз, поради което председателството реши да започне свободни неформални преговори с министрите на правосъдието и вътрешните работи в рамките на съвета и това беше направено през този месец. С удовлетворение можем да установим в тази връзка, че беше е, проявен много голям ангажимент, както от страна на държавите членки, така и от комисията. За това съм убеден, че по-нататъчният ход на преговорите ще доведе до най-добри резултати и е, то за всички граждани на Европа. В рамките на нашето председателство ние обърнахме особено внимание на борбата срещу незаконната миграция и нейната превенция, като създадем съвместна политика за връщане на мигрантите. Тази политика отчита правата на човека и международните задължения. Задължени сме да предотвратяваме незаконната миграция. Трябва да можем да се справяме с предизвикателствата, когато кандидати за обежище, на които е отказано обежище, не напускат доброволно страната. За тази цел датското председателство изработи план за действие за укрепване на общите действия. Един, една от сферите, която е поставена на първо място тук е гръцко-турската граница. Председателството и комисията работят по широко сътрудничество между Европейския съюз и Турция в областта на миграцията. Това сътрудничество трябва да засяга и теми като визите, граничен контрол, е, сигурност, борба с тероризма и също борба с организираната престъпност. Като част от това сътрудничество ние се надяваме, че Комисията и Турция, възможно най-бързо, ще могат да сключат споразумение за връщане на мигрантите между Европейския съюз и Турция. Е, това споразумение, на което съветът отдава голямо значение, е важен елемент е, е, във връзка с борбата с незаконната миграция и от него би се възползвала в голяма степен Гърция. Искам да посоча и още нещо, за което парламентът зная държи много. Става дума за а, е, документите, които са издадени във връзка с а, е, а, е, световно сътрудничество, Световен съюз за борба с злоупотребата с деца в интернет. Това е много важен проблем. Искам да спомена и заключенията, които бяха приети във връзка с новата стратегия на Европейския съюз за борба с наркотиците, която беше прията от съвета през юни. Тук се включват редица области, в които бъдещата политика в сферата на наркотичните вещества ще намери своя подход. Става дума за появата на нови вредни вредни за здравето наркотици и е, съвместната борба с тях. Накрая искам да се спра на заключенията за дерадикализиране, които бяха приети през май. Тук трябва да се засилят действията, за да се е, спомогне а, е, лица, които принадлежат към радикални групи да променят а, е, поведението си. Също така се имат предвид лицата, които спадат към а, е, проявяващи насилие ислямистски радикални групи. Освен това, искам да а, кажа, че подчертавайки приоритетите в законодателната дейност, искаме да приветстваме а, факта, че Европейският парламент отдава особено значение в своята дейност на тази сфера с създаването на специална комисия, която ще се занимава основно с борбата с организираната престъпност и изпирането на пари. Това ще бъде крачка към едно много конструктивно сътрудничество между съвета и тази комисия. И така, както се вижда, Наистина беше удоволствие и привилегия за нас да можем да работим съвместно с парламента в ролята, е, която, ни, която възприехме като председателство на съвета и е, успехите бяха точно толкова големи, колкото очаквахме. Както казах и в началото на моето изложение. В... Ние успяхме съвместно да постигнем напредък, да е, решим е, много проблеми е, и това е резултатът от е, нашата голяма ангажираност и също така от съвместната ни компетентност в отделни области. Много от представителите на парламента наистина се радваха на това сътрудничество. В началото на годината аз възприех тази задача, направих го с известно разочарование, но сега виждам, че през тези 6 месеца ние наистина успяхме да направим много неща в полза на европейските граждани. След няколко дни ще предам председателството на моя кипърски колега и тогава Напълно съзнавам, че сътрудничеството между съвета и парламента ще има ключова функция за бъдещето и за напредъка на Европа и че Европа има нужда от едно наистина безпроблемно сътрудничество в рамките, които очертава за нас договора. В края на този месец аз пак аз ще се оттегля малко от моята роля в съвета, но се радвам на бъдещото добро сътрудничество с Европейския парламент като цяло и разбира се специално с вашата комисия. Наистина е, с удоволствие установявам, че ние успяхме да решим много важни проблеми, бяхме в е, състояние да направим това по много добър начин и аз мисля, че можем да бъдем горди от доброто сътрудничество, което имахме и от факта, че много от задачите бяха изпълнени по много добър начин. Благодаря за доброто сътрудничество, благодаря за това, че ми дадохте възможност да говоря днес пред вас. Благодаря, господин министр. Позволете ми да изразя нашето, нашата висока оценка за сътрудничеството с вас, защото вие бяхте винаги на разположение през изминалите 6 месеца за сътрудничество с парламента. Редовно посещавахте нашите заседания и разменихте мнение с депутатите за всяка тема и всеки проблем, който се изправи пред нас е, през последните 6 месеца. Както казах в началото, е, имаме дълга и натоварена програма. Имаме както сутрешни, така и следобедни заседания, днес и утре. Е, така че ще ви помоля да спазвате ограниченията в времето. Това е много важно за организацията на нашата работа. Имаме поне 10 души, които желаят да се изкажат. Затова предлагам всеки да се ограничи в рамките на 2 минути. В противен случай ще изгубим контрол над ситуацията. Опитайте се да спазвате времето за изказване. Още няколко ръце бяха вдигнати. В такъв случай е, приключвам списъка. 15 души в такъв случай желаят да се изкажат. Още веднъж настоявам да спазите ограничението от две минути. За координаторите може би малко повече, но като цяло не повече от две години, е, минути. Извинете, започваме с господин Босотил. Господин министр. Благодаря ви за представенето. Благодаря ви за това, че ни представихте един широко обхватен списък с теми, по които е работило датското председателство, както и резултатите и направените изводи. Наистина е много жалко, че вашето председателство беше до голяма степен засенчено от това, което се случи миналата седмица на съвета. Имам предвид решението, което беше взето от съвета по доклада Коелио. Съвета се срещу опозицията на парламента, премахна парламента от процедурата за съвместно взимане на решение. Това не беше просто различие на мнение. Това според мен беше много повече. Това беше едно разрушаване на доверието, което е основно за работата на институцията. Когато съвета наруши доверието и наруши общностния метод, реакцията от наша страна а, може просто да се нарече естествена реакция. Говоря за нарушение на доверието, защото Общностният принцип означава, че нито една страна членка не може да налага волята си на останалите страни членки. Това представлява общностния метод. Така че е, е един вид е, ирония, че една малка страна членка е, наруши този принцип. Това беше не само иро, иронично, но беше и е, недълновидно повтарям още веднъж, че наистина е много жалко, че трябва да завършите председателството по този начин. Господин Дол, ръководител на групата на НП, заяви, че от 17 юни след взимането на това решение датското председателство не е събеседник, с който Европейския парламент ще разговаря. Германският канцлер госпожа Меркел каза, че се нуждаем от повече политическа интеграция, защото а, ние вярваме, че политическата интеграция ще ни сближи и ще ни помогне да решаваме нашите проблеми. А, решението не е в това да се затваряме в себе си, а напротив да отворим границите си. С това решение съвета реши е, да въведе отново вътрешни граници, с което застрашава свободното движение. Надявам се, е, че това решение ще може да бъде обърнато и парламента ще може да бъде върнат в процедурата за съвместно вземане на решение. Благодаря ви. Господин Мораяс има думата. Благодаря, господин председател. Да, казахте, че има 15 заявили желание и да сме кратки. А, ще изложа два пункта. Първо, от името на моята група, искам да подчертая, за да няма неяснота или двоякост, че ние миналата седмица изискахме от председателския съвет да прекрати договор, преговорите по шенгенското досие. Няма да участваме, докато председателството на съвета не реши да включи парламента в тези високо поставени преговори по Шенген. И разбира се, тази ситуация не е от вчера, а от последните 6 месеца. И е, е жалко, защото очаквахме повече. Ние, групата на социалистите, по-точно, от е, социалистите, от е, датското председателство, извинете, и за съжаление не успяхме да постигнем напредък там, където искахме. Моите коментари са по една точка от е, доклада, а другите може да вземат отношение по други пунктове. Аз искам да взема отношение по убежището. Наистина, датското председателство, преди да изчерпи мандата си юни месец, бърза, тича, спринтира по крайната е, права, но условията не са изпълнени. Те датското председателство казаха, че ще натиснат и ще осигурят мандат по четирите пункта на парламента. Тези четири пункта са свързани с уязвимите хора, с автоматизма на заповедите за задържане и накрая с достъпа до трудовия пазар групата на социалистите и демократите би искала да поиска от датското председателство настойчиво да засили темпото на преговорите и да изпълни исканията на парламента. Парламентът вече е направил достатъчно отстъпки, но не можем само ние да отстъпваме, а другите да настъпват. Това не е баланс. Затова не желаем да приключим преговорите по Шенгенския пакет по време на датското председателство. Просто защото не виждаме никакъв практически напредък. Ние, групата на парламента. Благодаря. Госпожа Вебер има думата. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за това, че дойдохте тук. Ние започнахме нашето сътрудничество преди вие да поемете председателството. Очакванията към вас бяха много високо, високи. По време на дискусията, които водихме в началото на вашето председателство, бяха засегнати множество теми и лично аз бях убедена, че ще успеем да постигнем нещо красиво по време на, нашето, на вашето председателство. Съжалявам обаче, че в края на председателството е, оставам с малко горчив привкус в устата. А, и а, можем да говорим по-скоро за открити въпроси, които продължават да стоят на дневен ред, не толкова за а, постигнати резултати. Знам, че времената са трудни за Европейския съюз. А, датското председателство а, имаше за цел да засили общностния подход, да засили европейския дух, но за съжаление ние не успяхме да видим това нито по въпросите на Шенген, нито по въпросите на а, убежището. А, специално за Шенген. Става дума, нашата цел е свободното движение на европейските граждани. И както казаха вече моите колеги, видяхме, че се случи тъкмо обратното, случи се нещо много по-лошо. Доверието между европейските институции за момента изглежда, че е загубено. Надяваме се да успеем да направим нещо по-добро за в бъдеще. По въпросите за обежището, приветствам това, че работихте по пакета а, и ако успеем да постигнем нещо добро в тази област до края на годината, ще си спомним добрата работа, свършена от вас, но става дума за духа. Духа трябва да бъде дух на солидарност между страните членки, а не а, е, а, е, да позволим на националните интереси да се наложат. Това е това, което в момента наблюдаваме по време на дискусиите и в триалога. Бих искала да кажа, че сме постигнали някакъв успех по отношение на достъпа до документи, но моята политическа група не смята така. По отношение на защитата на данните мога да кажа същото. Искаше ми се да видя защитата на данните във връзка с данните за пътниците, във връзка с отношенията с Съединените щати и във връзка с други теми. Това, което наблюдаваме обаче е един разпокъсан подход на парче към всеки един законодателен акт. Нека да се надяваме нещо по-добро за бъдеще. Благодаря, госпожа Аргентини.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 Ние обързахме големи надежди с датското председателство за напредък. За, теми, за зелените темите миграция и убежище е, бяха теми, при които се мислихме, че датското председателство ще бъде на наша страна, докато при защита на личните данни, защита на личното пространство, ние бихме е, отстоявали друга позиция и това пролича. Европейската заповед за разследване Парламентът е този, който трябва да се грижи за правата на гражданите, докато мандата, който дойде от съвета, не съответства с правораздавателната практика на Съда на Европейския съюз. Това означава, че е, ние получавахме предложения от съвета и е, тези предложения са такива, че е, няма да могат да бъдат потвърдени пред Съда за Европейските общности на Европейския съюз. И е, всъщност това са и очакванията ни към това председателство. Те се сбъднаха. Много проблемно за мен е, че вие, когато започнахте като много прогресивно председателство, сега в съвета като че ли вашето мнение се поизгуби, защото сега няма резултат по отношение на достъпа до документи. И вие самите трябваше да кажете в съвета, че това не може да продължава повече, защото не не е, е от полза за сътрудничеството между парламента и съвета. Е, госпожа Викстръм току-що представи актуалната ситуация по триалога за Дъблин и ние имаме впечатление, че съветът е, като че ли е в ситуация, в която има не единство между неговите членове. И е, аз мисля, че при това положение няма да можем да имаме добри резултати. Сега сме в финансова криза, има дискусия в цяла Европа по отношение на това доколко силна е тя и ако има такива вътрешни проблеми в съвета, това наистина създава проблеми. Вие също не успяхте е, да обедините 27-те държави членки с е, добри мандати. И затова си задавам въпроса дали вие сега как да се изразе, можете да отразявате Европа. Вие се опитахте да обедините държавите членки в продължение на половин година, не успяхте да го направите и сега ни представяте твърде е, заключения, за които може само да се съжалява. Um, Благодаря. Аз не съм на същото мнение като колегите. Първо, председателството може да бъде новаторско, може да бъде и традиционно. И те бяха новатори в смисъл на не винаги действащи по традиционния метод и това трябва да се признава. Затова искам ясно да го кажа. Не е вина на датското председателство, ако съветът като такъв действа както действа. Така че датското председателство трябва да бъде поздравено. Това е едно от най-добрите председателства, които аз съм преживявал като парламентарист. Сега, въпреки това, въпреки това, искам нещо друго да кажа също точно толкова ясно, а именно че поведението на политическите групи в парламента миналата седмица, което сякаш не забелязахме много, е доста също спорно. Разбира се, че и доклада, който обсъждахме, а именно за ПНР, пътническите данни е спорен, но това не е причина да се държим както се държахме тези големите групи, които държат юздите, няма защо да налагат темпото. Така че аз като докладчик не бях получил никакво съобщение, че така ще процедираме с моя доклад. Това бе липса на учтивост, липса на вежливост. Като мен не обвинявам никого, но просто го казвам, че се почувствах малко презрян. Затова предлагам да се уважаваме взаимно, тъй като това е позиция достойна за уважение, тази на докладчикът. Докладчикът има съответните отговорности, които носи пред парламента и аз не мога да се нагърбя с отговорност, ако не ми бъдат създадени достойни условия за работа. Не съм доволен от начина по който се отнесоха към мен и не смятам, че това трябва да се повтаря като поводение. И сега в заключение, господин председател, по повод на проблема, който обсъждахме, можехме да го обсъдим и от правна гледна точка. Сега правните служби се произнесоха, разбира се, не винаги правните становища са по наш вкус, но това не значи, че са по-малко обосновани. Така че трябваше да изчакаме техните съвети, вместо сами да се хвърлим, да действаме и след това да бием обмен, да отбой. Особено когато става дума за щекотливи въпроси. Няма защо да губим сили и да хабим усилия когато вършим работа, която е високо отговорна и се очаква от нас много. Благодаря. Чухме е, въпросите е, на координаторите на политическите групи. Сега предлагам да дадем възможност на министър Бацков да отговори, след което останалите членове ще имат възможност да зададат въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на първите поставени въпроси. Радвам се, че тези въпроси бяха зададени. Посочих, че накрая имаше някои разногласия по механизма за оценка на Шенген, но въпреки това беше казано и доста положително като отзиви за работата на датското председателство. Въпросът за механизма за оценка на Шенген във всички случаи ще бъде предмет на следващи дебати. Това видяхме през миналата седмица. Затова искам само да насоча вниманието ви към следното. Съветът или по-скоро заключенията на съвета съвсем ясно се посочва, че е, сега ние ще трябва заедно да започнем една конструктивна процедура и да видим как ще се справим борим с този проблем. Безспорно става дума за нещо много важно тук и естествено в интерес на всички нас е да намерим общ път и да започнем конструктивна процедура, за да отбележим напредък. Естествено, няма никакви съмнения, че от страна на съвета съвсем ясно се посочва в заключенията, че съветът проявява готовност за започване на конструктивна процедура, с която да се гарантира ние, европейците, да намерим общ език е, отново по този въпрос. Това е съвсем ясно и така трябва да бъде. Тук е, съветът е, пое задължение и ние, естествено, ще се присъединим към това задължение. Когато става дума за другите въпроси, които бяха засегнати тук, бих казал следното. Господин Клод Мораес повдигна въпроса за пакета за обежището и в частност за цялата проблематика и въобще темата, свързана с директивата за връщане на бежанците. Това е тема, която беше засегната многократно. Тя е много важна. Посочих в моето изложение че е, тук е, ние отчасти сме задължени да намерим решение на този въпрос, а пък от друга страна имаме и поставени срокове. Между другото и поради факта, че е, темата е изключително важна. Всички ние проявяваме ясен интерес да намерим отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени и трябва да а, имаме необходимите а, сили, да имаме необходимия кораж да направим това, поради което са ни необходими общностни решения. Сега за връщането на а, директивата за връщане на бежанците, господин Клод Мораес засегна това в своя въпрос. А, тук преговорите са в много напреднала фаза и се надяваме, че вие ще почувствате това. За нас като председателство беше важно да гарантираме е, редовното приемане на бежанците в държавите членки и в тази връзка трябва да подчертая, че с е, тази директива се поставя по особена степен акцента върху уязвимите групи е, кандидати за убежище. Мисля, че госпожа Викстром също се спря на този въпрос в първото си изказване, преди да започнем същинския дебат. Тук, е, между другото, става дума и за малолетните, които трябва да се ползват с особени грижи. Става дума и за правни гаранции за е, кандидатите за обежище. Е, една от темите, която слага все още силен отпечатък върху обсъжданията, е съвместните проверки. Е, това беше е, споменато от е, Клод Мораес и аз се надявам, че ние бързо ще бъдем в състояние да постигнем компромис тук. Защото точно това е темата в директивата, при която трябва да намерим решение в Европейския съюз. Мисля, че успяхме заедно да постигнем добър напредък и, както казах, надявам се, че и тук ще постигнем а, общо решение, за да приключим работата по тази тема. След това, госпожа Вебер, на вашия въпрос. Вие също засегнахте въпроса за обежището и дали ние като председателство сме подходили е, с е, истински европейски подход към този въпрос. За датското председателство е много важно преговорите по този въпрос да отбележат напредък. Работихме много интензивно, вложихме много енергия, защото за нас това е, е тема, която е от изключителна важност и по която трябва да намерим напредък и по която трябва да се споразумеем. Една от е, областите, в които ние вложихме наистина много енергия, е а, е, практическата и истинската солидарност. Тоест въпросът как можем да гарантираме държавите, а, е, които са изложени на силен натиск, имам предвид системите им за обежище, как на тези държави може да се помогне в подобна ситуация. В е, изложението си посочих, че имахме интензивно сътрудничество, за да приемем заключения, да приемем също и планове за действие, които ни задължават да оказваме помощ там, където е необходима и второ, да можем да извършваме превенция, за да не се стига до такива е, ситуации. Това е важно, защото виждаме какво може да се случи в една страна, когато е, тя бъде оставена без помощ. Според мен, тук трябва да се мисли в европейски дух, защото сме изправени пред общи предизвикателства, което означава, че трябва да дадем общ отговор на това предизвикателство. Това точно се опитахме да направим, влагайки много енергия. Смятам, че можем да се надяваме, че ще можем да приключим работата по този толкова важен проблем. Госпожа Саржентини. Може би не произнасям правилно името ви. Е, моето Боцков също не се произнася много лесно. Юдит, всъщност. Въпросът, който вие засегнахте, в е, никакъв случай няма съмнение, че е, датското председателство постави много голям акцент точно върху този въпрос. И е, датското председателство е, до края полагаше усилия за постигане на напредък. Но реалността е следната. Аз казах е, още в началото, че преговорите протекоха много трудно и за това се радвам да установя, че съвета на 8 юни прие компромисен текст по този въпрос който представлява основата за следващите консултации и е, преговори с Европейския парламент. Успяхме да постигнем това поради е, голямата готовност за компромис и гъвкавост на държавите членки. И имаме компромисен текст, който ще ни позволи да работим по-нататък е, на добра основа. Казах ви, това е предложение, което е трудно за много хора, защото нашите правни системи са изключително различни, поради което е важно – да вложим много време и усилия. И както ви казах, е, радвам се, че успяхме да намерим компромис, опитвайки се от една страна да създадем ефективно правно основание, а от друга страна да имаме наистина е, добър правен акт, за да можем да създадем добра правна рамка. Това означава, че в националните наказателно-правни системи е, трябва да има принципи, които не се противоречат. Както ви казах, много сериозно се отнесохме към тази тема и сме уверени, че тук в съвета ще бъде постигнато единство, за да се създаде добра основа за преговорите с Европейския парламент. Съветът разгледа въпроса от различни аспекти, тъй като е, имаме различни правни системи и опитът е да намерим е, най-общия е, знаменател между тях. I... И така, благодаря. Приключихме този кръг. Сега минаваме към следващите заявили желание. Моля да се придържат към двете минути, защото иначе няма да се справим и ще използвам чукчето, за съжаление. Госпожа Интвелт има първа думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също бих помолила и датското председателство да бъде кратко в отговорите си, защото иначе няма да имаме време да се изкажем. Общата ми бележка, като също бе направена и от преждеговорившите, е свързана с общото настроение, с общото с общата атмосфера, когато се обсъждат граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Когато има криза в еврозоната, човек има усещането, че тази криза се разраства и към правосъдието и вътрешните работи, че страдат е, основните накърними човешки права, свободи, убежище и така нататък. Държавите се затварят сами в себе си, говорят за национален суверенитет и сигурност и в крайна сметка кой побеждава? Лошите, а не добрите. Директивата за опазване на личните данни, много хубави епитети посветихте на ангажимента на държавите членки. Това обаче аз, което смятам и чувам, е, че държавите членки нямат никакво желание да обсъждат тази директива. Много са доволни от статуквото и няма нужда от промени. Така че питам сега какви са намеренията на съвета, защото, както каза колегата Къркоп, искат от нас да работим работим по директивата за ПНР, за регистъра на пътниците, а пък, когато дойде ред на съвета, те не желаят да обсъждат директива за опазване на личните данни. Мислих, че сме напреднали и явно е така по време на датското председателство имаме достъп до документи, до които преди нямахме. Въпреки това, това не е масово и се оказва, че съветът не желае да спазва председателното право, ако така мога да го нарека. И аз самата не винаги получавам разрешение за достъп до правните становища, които бих искала да прочета. Споразумението питате дали аз съм за или против, дали съм скептична, по-скоро не съм скептична, разбира се, защото всички агенции, за защ... правозащитни агенции са на мнение, че следва да има такава директива за опазване на личните данни, а пък съветът игнорира мнението на тези правозащитни организации. Благодаря. Госпожа Хименес Бесерил. Искам да използвам председат... датското председателство и неговият представител тук, не за да му размахвам пръст и да му казвам колко сме недоволни от пакета Шенген, както каза вече колегата Босотил. Аз съм всъщност на това мнение, но сега искам да поблагодаря за усилията на датското председателство в търсене на общ знаменател между съвета и парламента за пакета за жертви от терористични атентати. Това не е, е, много лесно. Тръгнахме от много далечни позиции. Трудно е да се хармонизира този вид законодателство и съответно тази директива не прави изключение. Сега обаче все пак имаме баланс и в парламента особено следва да се поздравим за това, че кантара този път се наклони по посока на жертвите. Жертвите са най-уязвимата брънка на тази верига и сега ще имат повече права и повече гаранции за тях. Благодаря на датското председателство за това, че успя да подчертае дебело, че се че, бикри, че жертвите имат права. Жертвите на такива страшни престъпления, като терористични атентати, организирано, организирана престъпност или търговия с хора. И моите поздравления за датското председателство за това, че работят упорито и ще успеят да имат успех с тази директива. Благодаря. Господин Кашман има думата. Всичко, което каза господин Кърхоп, мога само да го подкрепя мога да го подкрепя. Аз съм докладчик по доклада за достъп до документи. Мога да кажа на колегите, че това, което е, обяви председателството на съвета, трябваше да бъде предходното им въпрос към страните членки за тяхната позиция. Нещо, което липсваше в дискусията тази сутрин е, че председателството представлява съвета, не собствената си държава. Така че искам да поздравя датското председателство за напредъка, който постигна по досието за достъп до публични документи, тъй като такъв напредък нямаше през изминалите години. Искам да кажа на всички, независимо дали им харесва или не блокирането на напредъка дойде от съвета и комисията защото комисията не представи абсолютно нищо, с което ни попречи да напреднем. Освен това, зад гърба на датското председателство дезинформираха а, съвета. Председателството може да постигне само това, което му позволи съвета. Председателството започна с е, намерение да постигне напредък. Вашето намерение беше да постигнете успех. Успеха а, е, има много родители, а провала е дете сираче. Така че а, е, това е господин Танок. Yes, thank you. Uh, yes, I also can join. Госпожа Станока, Зданока, да, благодаря. И аз искам да се присъединя към казаното от господин Кашман. Искам и аз нещо да кажа, което може би е по-скоро провал, отколкото успех. И това е МВР, Международна многогодишната финансова рамка, и бюджета, предвиден за е, защитата на човешките права. Парламентът подкрепи предложението на комисията да увеличи тази между многогодишна финансова рамка по въпрос в областта за съдебно и полицейско сътрудничество, но съветът пък отказа. Ето, това е още един пример за провал. Благодаря. Uh, благодаря. Председателството на съвета не винаги поема ангажименти, приети, поети от други, не винаги изпълнява дневен ред, начертан от други. И председателството в този смисъл им трябва да се съобразява, трябва да се съобразява с предшестващите преди Лисабонския договор, например шведското председателство имам предвид, което също поде работа по пакета за политическото убежище. Винаги се стига до политическо убежище, когато някой иска да има достъп до е, територията на Евросъюза и не намира друг начин. Наскоро говорих с изпълнителния директор на Frontex и той каза, че наистина има политическо убежище, което се дава на хора, които даже не го искат. И това е начин да се урегулира положението на емигрантите. Ако това са емигранти от Турция към Гърция, това може да се приеме, но някои други маршрути не са чак толкова популярни и толкова желани. Датското председателство ни обеща политика за реадмисия и връщане на емигранти, само че нищо не се случи. Нищо не се случи в миграционната политика. Обещаха да има по-малко бюрокрация и не го изпълника. Аз разбира се съм много загрижен за уязвимите емигранти, като тези, които са в Лампедуза. Днес споменахме сутринта колко е важно да не бъдат задържани неправомерни хора, но трябва да правим разлика между наистина търсещи политическо убежище и такива, които са в крайна сметка економически емигранти. Благодаря. Късъна, кет, Министър Ур, Благодаря, господин председател. Имам два кратки въпроса. Господин министърът описа борбата срещу организираната престъпност като един от приоритетите на датското председателство. Искам да чуя в отговор какви конкретни мерки и какви конкретни резултати са постигнати от това председателство и съм съгласна изцяло с госпожа Ингверт, която посочи, че полицейското и е, съдебното сътрудничеството имат някои пропуски. Аз искам да попитам защо спря е, това сътрудничество и как датското председателство е, се отнася към тази тема. Имам и втори въпрос, който е свързан с финансирането на тероризма. Мисля, че това също беше сред приоритетите на председателство. Бихте ли посочили конкретни успехи в тази сфера и конкретни мерки. Преди около една година госпожа Малстръм направи посещение на нашата комисия и обеща, че ще бъдат започнати конкретни изследвания и проучвания, например, във връзка с значението на гражданските организации при финансирането на тероризма. Има ли постигнат напредък е, в тази сфера и можете ли да очертаете ролята на гражданското общество? Госпожа Гийом, благодаря. И аз искам по пакета за политическото убежище да се изкажа. Аз съм обезпокоена също, както и всички останали всъщност. Защо съм обезпокоена? Защото участвах в много дебати и какво констатирах? Констатирах, че в много текстове сякаш сме изкушени да не стигнем даже до стандартите. И тези решения, до които стигаме, всъщност не са нищо ново, защото вече са предвидени като законодателни текстове. Питам се съответно какво искаме. Искаме да сме обективни и да приемем регламента до 2012 година. Е, мисля обаче, че това може да ни доведе до влушаване на качеството на вече съществуващата система, така че искам да ви попитам какво мислите мислите вие по този въпрос? Дали може би текста няма нищо като добавена стойност, въпреки че това е целта на разписването на нови текстове, те да подобряват съществуващите. Дали не трябва всъщност да тръгнем направо на повече хармонизация? Благодаря. Господин Хенсио. Е, aș dori și eu să мунка. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Аз също искам да подчертая особено добрата работа на датското председателство през изминалите 6 месеца и искам да благодаря на господин министър Боцков за ръководенето на тези дейности. Наистина мога да свидетелствам за много добро сътрудничество с господин министъра. Със съжаление отбелязвам, че датското председателство винаги ще се свързва с провала по механизма за оценка на Шенген. Е, Ставаше дума за включване на парламента в процедурата по съвместно вземане на решения. Наистина става дума тук за накърняване на едно от основните права на парламента и също така накърняване на правото на свободно движение на гражданите. Това решение не беше взето от датското председателство, а от целия съвет. За това ние би трябвало да се свържем с нашите правителства и да попитаме защо реагираха точно по този начин. Това не е непременно вина на датското председателство. Ние не можем да го опрекнем в това блокиране. Аз мисля, че ние като парламент трябва да реагираме и се надявам до края на юни в оставащото време ще успеем, датското председателство също ще успее, може би, да внесе корекция в тази ситуация. От моя страна искам още веднъж да посоча сътрудничеството с датското председателство законодателство във връзка с нападенията или атаките върху IT-системите. Това е досие, което би трябвало да се деблокира. Благодаря. Благодаря, господин председател. Казва Кармен Ромеро. И аз искам да подчертая успеха на датското председателство за това, че удържа крайната цел, а именно да се преговаря по пакета Шенген. Това само по себе си вече е успех, че се започна работа. В какво се състои сега проблема? Затова искам да задам въпроса, защото няма мнение. Какво направи така, щото съветът на вътрешните министри да се занимае и с трети държави. Говорим само за вътрешна а, солидарност. Какво усилие всъщност полага съвета в сътрудничеството с трети държави? Проблемът тук е с Турция в най-голяма степен. как да процедираме с увеличения брой желаещи политическо убежище на гръцката граница, как да се справим с тях, това е много-много важно и кипърското председателство, което ще поеме сега штафетата, ще трябва да знае докъде и как се е стигнало в предходната работа. Това е огнище тлеещо. Няма как да не си сътрудничим с Турция точно по този въпрос. Тук говорим за оценъчни механизми. Това е много хубаво, но сътрудничеството с Турция и с трети държави сякаш са позабравени. Например, в Испания връзките ни с Марокко бяха изключително важни, за да разрешим проблемите с емиграцията. Така че ако си разрешим проблемите, ако има проблеми с Турция, това ще бъде по половината разрешение на проблема. Какво смята да направи датското председателство, за да подготви работата на кипърското? Благодаря. Господин министр, имате сега думата за да дадете отговор, ако може възможно най-кратко, на бележките, на въпросите, които ви бяха зададени. Времето ни изтича. И следващата точка от дневния ред е всъщност най-важната на днешното заседание, така че ще, ще ви бъдем благодарни, ако сте кратък. Е... Благодаря, господин председател. Ще се опитам. Какво да посоча в отговор? Мисля, че вие също знаете, че разгледахме много важни теми и естествено аз съжалявам, че отговорите ми бяха малко по-дълги. Това е свързано с факта, че става дума за наистина важни и комплексни теми, които обсъждаме в този дебат. Съжалявам за това. Мога да посоча обаче, че сътрудничеството по тези досиета беше чудесно. Госпожо Инфелд, вие зададохте директно въпрос, свързан с директивата за защита на личните данни и аз добих впечатление, че като че ли съветът от вашето изказване, че съветът няма желание да работи с парламента, аз мога да отрека това. Ние имахме обсъждания в съвета, защото става дума за голямо досие и също също така имахме много заседания на работните групи, за да можем да изведем нещата напред по тази тема. Това не означава, че не желаем сътрудничество. Точно обратното. След това стана дума за пакета за закрила на жертвите. Тук мога да ви е, Мога да се съглася с вас. Е, е, въпросът беше от госпожа Хименес. Е, наистина този пакет е много важен и аз лично се радвам изключително много на доброто сътрудничество, което имахме по този пакет. Аз изобщо виждам целият този пакет от теми, като една крачка напред в нашето сътрудничество за установяване на нови права на гражданите. А това е една от централните ни задачи. Ние обсъждахме преди половин година приоритетите на датското председателство и се радвам, че вие също смятате, че сътрудничеството ни беше добро, защото в случая проектът наистина е много важен и е, смятам, че се справихме с него добре. Сега, на въпроса на господин Кашман във връзка с преработката на протокола. Наистина благодаря за доброто сътрудничество. Аз на първия кръг от отговори забравих да отговоря на господин Къркоп. Искам и на него да благодаря за подкрепата при работата по тази тема, която засягате и вие. Естествено, ние се радваме, че оказахте подкрепа на датското председателство. След това госпожа Зданока, вие зададохте въпрос във връзка с многогодишната рамка за Агенцията за основни права. Разглеждахме този въпрос и на заседанието на съвета постигнахме е, единодушие по отношение на рамката. Това е което мога да посоча. И напълно основателно мога да посоча, че при е, заседанията на съвета стана ясно, че за съжаление не можа да се постигне единодушие и в настоящия момент е, е не можем да включим полицейското и наказателно-правното сътрудничество в тази рамка, защото някои в съвета гласуваха против. Искам обаче да потвърдя впечатлението, че работихме много интензивно по тази важна тема и само с това изключение успяхме все пак да тласнем нещата напред. Господин Бронс, извинете, Вие засегнахте е, въпроса за реадмисията на незаконните мигранти. Казват, казахте, че това беше краягален камък в е, дебата за нелегалната миграция. Да, датското председателство представи е, всеобхватен план за действие – Той съдържа конкретни инициативи, граничен контрол, сътрудничество, сътрудничество с трети страни, превенция и е, нелегалната миграция на гръцко-турската граница. Освен това, ние искаме да а, действаме срещу каналите, по които се извършва незаконната миграция. И тук е важно да се подчертае, че трябва да се действа превентивно, за да могат граждани на трети страни а, да а, злоупотребяват с правилата за свободно движение на територията на Европейския съюз. Също така засилване на интеграцията е въпрос, който попада в тази тема. Госпожа Ханкес попита как изглеждат нещата с борбата с тежка тежката престъпност. Това е тема, която доминира нашето председателство. Става дума за въпроси, свързани, които засегнах вече, е, трафик на хора, е, престъпност в киберпространството, наркотици, е, дерадикализация, стратегии за изход и естествено данните за пътниците – е, този въпрос е свързан с горепосочените, с борбата с е, престъпността и е, в заключенията на съвета е включено, включена точка за информационните системи на Европол. Това наистина са теми, които винаги са били на дневен ред по време на нашето председателство също и въпроса как да се действа срещу организираната престъпност. След това стана дума а, и за пакета за, бежанци, за обежището. А, въпросът беше поставен от госпожа Гиям. става дума за действия, които да ни обрядят качеството на системата, с която разполагаме. А, желанието беше да подобрим качеството на тази система и а, се вижда, когато какво става, когато не успеем да се справим с този въпрос. В отделни страни може да се стигне до срив на системите за обежище и тогава тази страна се нуждае от помощта на другите, защото проблемът е общ мисля, че ние се опитваме да действаме а, е, точно по този начин, а, е, казвайки добре как можем да помогнем на една страна, където има проблеми, как можем да постигнем по-добра превенция. И това е рамката, а, е, която ние наричаме а, рамка на практическа истинска солидарност, защото е, наистина тя трябва да се оказва. Аз съм е, доволен от работата по тази тема. Госпожа Енциом зададе въпрос във връзка с IT системите. Добро беше сътрудничеството по тази тема. Ставаше дума и за темата организирана престъпност. Благодаря за голямата подкрепа, която оказахте на датското председателство и още веднъж мога да потвърдя, че сътрудничеството ни беше добро. Още веднъж ви благодаря. След това госпожа Ромаро Лопес по пакета за обежището и сътрудничеството с трети страни. Това естествено е основен момент в дейността на датското председателство. Ясно е, че ние не можем да разглеждаме нещата изолирано, трябва да е, засилим диалога с съседните ни страни и също така да институционализираме сътрудничеството с трети държави, е, поради което текат процедури на различни равнища и аз мисля, че ако разгледаме това от аспекта на държавите членки и на третите държави, е важно да се сътрудничи такмо с третите държави. Това е основна част от нашата дейност в рамките на общата стратегия на Европейския съюз за интеграция и мобилност и е, това пролича в консултациите. Благодаря за зададените въпроси, благодаря за чудесното сътрудничество. Успяхме да постигне много резултати и мисля, че и двете страни ще потвърдят това. Благодаря на датското председателство. А, мисля, че вие правилно постъпихте, като отговорихте по-отделно на всеки е, един въпрос и се обърнахте лично към всеки един депутат, който взе до умата. А, ние също така отчитаме, че направихте най-доброто, на което сте способни в а, тежки времена за Европейския съюз. Европейския съюз не е в добро състояние, защото а, кризата не е само в еврозоната, кризата е във всички области. А, имаме криза в принципите на свободно движение на хората, а, криза в Шенген и изобщо нищо не е в добро състояние. Кризата е навсякъде. Но единственият начин, по който можем да решим проблемите, е да работим в тясно сътрудничество с ротационното председателство, защото Европейския парламент в момента е най-силният Европейски парламент на всички времена, тъй като Лисабонския договор ни даде, ни упълномощи да заемем решителна позиция, да играем решаваща роля в законодателната процедура искам да знаете, че ние ценим работата, която съвършихте. Е, високо ценим и вашата готовност да защитавате вашата позиция пред е, е Комисията е, по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. Очакваме с нетърпение вашия премьер, който в седмицата след Страсбург ще представи изводите на датското председателство.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 Ще помоля онези, които напускат залата, да го направят колкото може по-тихо. Защото продължаваме с следващата точка от дневния ред. Hi. Hi. Next time. Here we go. I see. As the huge representation of the Danish presidency is leaving the room. Е, големия брой хора, които представляваха датското председателство, напуснаха залата и ние продължаваме с е, следващата точка от дневния ред. Това е точка четвърта, Харта на Европейския съюз, норми за свободата на медиите в Европейския съюз. Нашия докладчик е госпожа Ренате Вебер. Е, тя ще ни е, представи двата работни е, документа, изработени в рамките на един доклад по собствена инициатива. Европейска харта, норми за свобода на медиите разменихме мнение в присъствието на представители на изследователски екип от Института за европейско медийно право. Те ни представиха междинните резултати от едно проучване от 2004 година, е, наречено информиране на гражданите в Европейския съюз. Сега отново ще имаме възможност да обсъдим препоръките за насърчаване на свободата на медиите. Първо ще дам думата на госпожа Вебер и след това ще открия дискусията. Благодаря, господин председател. Може ли още веднъж да помолите за е, тишина. Без това времето много ми влияе, не мога да се концентрирам. Добре, сега ще помоля всички, които останаха в залата, казва председателя, да слушат внимателно е, докладчика. Ще изложа накратко това, което се съдържа в двата работни документа. Още в началото ще кажа, че не всичко това, което е записано в работния документ е включено в доклада и не е, е, цялото съдържание доклада се съдържа и в работните документи. Тези работни документи е, са един вид подготовка за доклада. Медиите са една тема, с която парламента се занимава, може би, малко по-често, отколкото би трябвало, тъй като смятаме, че в страните членки на Европейския съюз има демокрация. Говорим твърде често по тази тема, тъй като нещата в нашите страни членки е, не изглеждат съвсем е, добре. Е, е много реномирани неправителствени организации, като Репортери без граница, и провеждат оценки на свободата на медиите. И тези оценки показват, че по отношение на свободата на медиите, нашите страни членки не са най-добрите възможни места. Някои страни са поставени на 80-то, на 70-то, 61-то, 38-то място. И това не може е, да се нарече с думата добре работеща демокрация. При оценката а, на, и при а, съставането на тази ранглиста бяха взети предвид редица критерии и пречки, а, е, поставени пред медиите от страна на правителството а, е, и от друг характер, пряк, непряк политически натиск, ограничен достъп на някои медии до а, е, пазара, до лицензирането, а, неравнопоставеност при разпространението им. Също така част от критериите е, включват и законодателството по отношение на медиите и недостатъчния достъп до документи. все неща, които водят или до автоцензура, или до цензура. Тук имаме случаи на твърде голяма концентрация на медиите, също е така и използването на рекламата за повлияване върху редакторската позиция. Мисля, че ако сравним доклада от тази година с докладите от други години, ще видим, че Европейската харта за основните права, чието разпоредби отиват отвъд онова, което е записано за медиите в Универсалната декларация или пък Европейската конвенция за правата на човека. Казвам това, защото в член 11 или 2 се казва, че плурализма на медиите трябва да бъде зачитан. Мисля, че всеки път, когато обсъждаме този въпрос, положението на медиите в отделните страни ни кара да се замисляме за това как да използваме този член от хартата на основните права в Европейския съюз. Парламентът винаги е настоявал за по-широко тълкуване – е, в смисъл такъв, че тази харта трябва да бъде тълкувана заедно с европейското доказателство, но хартата специално по отношение на свободата на медиите, трябва да бъде разглеждана с първичното законодателство на Съюза, а именно договорите. Докато комисията винаги е възприемала един минималистичен подход, считайки, че е необходимо специализирано законодателство. При отсъствие на такова законодателство обаче този член 11 от е, хартата не е достатъчен според комисията. Това според мен е неправилно. А, има а, литература по този въпрос и според мен това е един вид правен абсурд. А, абсурд е а, е, хартата да се тълкува а, съвместно с вторичното законодателство на Европейския съюз, а, но не заедно с договорите. Когато наскоро обсъждахме е, е положението на унгарските медии и унгарския медиен закон, комисията взе предвид само специализираното законодателство но не постави а, унгарския медиен закон а, а, в а, светлината на разпоредбите на договорите. Имала съм и редица срещи за подготовка на тези документи с редица засегнати страни, е, които се интересуват от свободата на медиите. Парламента чрез своите предишни доклади е чрез приятите резолюции настоява а, комисията да действа, като а, а, започна законодателна, предложи законодателна инициатива. Мисля, че тук а, има а, погрешно разбиране за това, за какво настоява парламента. Става дума не да се регулира професията във всяка една държава, а става дума за това да се каже нещо, ако може със законодателен акт, за поведението на държавата спрямо медиите, да се поставят едни минимални стандарти, които държавите трябва да спазват, за да гарантират свободата на медиите в съответната държава и да гарантират на медиите, че е, ще играят е, е, важната роля, която им се полага, а именно да информират по адекватен начин общ. Ще пропусна някои от нещата, които исках да кажа, но както и да е. В един а, определен момент комисията а, се съгласи да възприеме тристепенния подход но в край на краищата се оказа, че комисията а, няма да продължи с мониторинга на, мод, на а, медийния а, плурализъм. Всъщност, тристепенният подход беше нещо, което комисията така и никога не е приложи. Тоест, комисията, когато става дума за свободата на медиите, предпочита да не прави нищо, тъй като смята, че тук се прилага принципа на субсидиарност. А това е една позиция, която аз не споделям, тъй като тук се засягат основни права и съответно комисията трябва да има думата. Това не бива да се предоставя само на а, страните членки. В Европейския съюз наистина има една група на високо равнище за медиен плурализъм, създадена от комисара Нели Круз, в която участват видни политици. Надяваме се в края на тази година групата на високо равнище да излезе с доклад по темата. И наред с всички неща, с които ще се занимае тази група, тя ще даде и становище за правното основание и а, а, правната възможност на комисията да създаде законодателство в тази област. Мисля, че тази група трябва да посвети наистина много време и усилия на този въпрос. Аз съм е, сигурна, че трябва да се върви в е, тази посока през есента да направим така, че да се започне работа по тази тема. Защото е, има редица инициативи, включително и наскоро имаше инициатива на гражданите, Е, която помоли е, комисията да се занимава с въпросите, свързани с свободата на медиите. В момента обаче се разглежда е, правната възможност за такава една инициатива. Сега няколко думи за това как аз виждам доклада. Доклада е, ще се занимава с няколко специфични теми, които може да видите в работен документ 2. Според мен, доклада трябва да се занимава с основните аспекти, свързани с свободата и плурализма на медиите, а не толкова с това да назовава виновните. Мисля, че е, ако тръгнем в посоката да назоваваме виновните, ще отворим котията на Пандора. Е, ние по-скоро трябва да кажем какви трябва да бъдат стандартите, които трябва да спазва всяка страна, членка и така нататък. Мисля, че трябва да се фокусираме в тази посока, а не да обвиняваме страни членки е, и да водим битки помежду си. Ситуацията в Европа по отношение е, на свободата на медиите в е, Европа варира от много лоша до по-малко лоша и в това отношение Европа не е рая на земята. За това са ни необходими стандарти. Ако в даден момент е, се реши, че комисията ще излезе с съобщение, стандартите които ще зададе парламента и които ще бъдат възприяти, ще бъдат възприяти от комисията в нейната законодателна инициатива. Ще спра тук ще... и ще чуя вашите коментари и въпроси. Благодаря ви, госпожо Вебер. Сега нека да дадем думата на желаящите да се произнесат. Имам списък. Винаги напомням, че трябва да спазваме разпределението на графика трябва да оставим време за Европейския надзорен орган по защита на данните и след това в 12 часа да започнем съвместното заседание на комисията, нашата комисия с ФАМ. Господин Мораес или господин Босотил, кой започва? Господин Босотил, заповядайте. Uh, well... Благодаря, господин председател. Аз не съм докладчик в сянка на ЕНП. Това е господин Маринеско, но него го няма, така че ще бъда кратък. Поздравления на Рената за презентацията и за проекто доклада. Това е о, наистина искрен, искрено поздравление, защото ЕНП бе малко притеснено от този доклад. Сега обаче виждаме, че този доклад е балансиран като подход и не се занимава с противоречиви или спорни въпроси, не заема противоречиви или спорни позиции, а е по-скоро обективен и цели балансиран подход. Пак повтарям. Разбира се, аз съм съгласен съм с предложението да имаме изслушване по този въпрос. Аз съм, е, съм за. Една бележка просто. От е, мен ако Европейският съюз реши да има медиен закон, трябва да сме внимателни, защото по принцип дали трябва да имаме ние такова законодателство на европейско равнище или не, може да навлезе в територията на субсидиарността на държавите членки, тъй като това е национален приоритет на държавите членки, национална прерогатива. Ако ние също е, си предоставим такива права, трябва да ги запазим единствено и само за случаите на нарушение на човешките права. Не е приемливо да имаме цензура, не е приемливо да имаме ограничения, цензура в кавички, върху свободата на преста в държавите членки, тъй като това е национална прерогатива. И смятам, че това трябва да продължи да бъде така. Те трябва да са регулаторите. Разбира се, трябва да има повече сътрудничество между медийния бранш и националните регулатори на, на медийните закони. Не трябва да има европейски медиатор. Това искам да кажа. Ще продължим, разбира се, да дебатираме. Ще има и други становища. Това е без съмнение и поздравление отново на Рената Вебер. Господин Мораес, благодаря. Господин председател, аз говоря от името и на Кинга Гонс. Аз съм докладчик в Сянка. Благодарности на Ренате за този толкова балансиран и изчерпателен доклад. Какво направи тя? в доклада всъщност започна с, един, с едно много задълбочено разбиране на нещата, тъй като очевидно си дава сметка, че Европейският съюз настъпва малко в сфера, където до сега не е присъствал, а именно свободата на пресата. Това, разбира се, се дължи авторството на този доклад на необходимостта от плурализъм, защото в много държави членки има концентрация в медийния бранш и това е потенциална опасност за зачитането на човешки права и плуралистичността. Пак повтарям, това е балансиран и изчерпателен доклад, къд, където се очертават главните насоки за свободата на медиите. Разбира се, аз съм за това, че не трябва да се посочват виновниците с пръст, а по-скоро да се застъпва необходимостта от балансиран медиен пазар. И смятам, че е много умно постъпва. Това е разумният подход в един толкова чувствителен и щекотлив въпрос в моята държава. Обединеното кралство имахме проучване по същия този въпрос не отдавна и мнозина може би си спомнят за водения дебат в Обединеното кралство за свободата на медиите и концентрацията на собствеността върху медиите, империята Мърдок, например. По време бе един от, една от причините да се започне това проучване Ливинг и това проучване, за което ви казвам, излезе с извод, че концентрацията на собствеността се отразява на обективността и на свободата на пресата, била тя електронна или аудиовизуална или печат. И смятам, че е настъпил, назрял е момента за регулиране в тази област. Когато предлагам обаче европейско регулиране, всъщност трябва да сме внимателни, защото може да стигнем до момент, в който, в който свободата на медиите да бъде разглеждана като сфера, която не трябва да се регулира национално, защото има вече съответно европейско законодателство в същата тази област. И това е тук деликатният момент. И тук е момента, в който ще назреят конфликти, ако някой има друго становище. И е добре парламентът съответно да има единна позиция по този въпрос, когато тръгнем да обсъждаме подробностите. Дяволът, както знаем, винаги се крие там подробностите. Кинга, като човек, от чието име говоря, е за повече контрол. Аз обаче смятам, че индивидуалните модели си заслужават внимание. Преди да решим какво е европейското място, каква е европейската роля тук и започнем да защитаваме това си становище. За нас в Европейския съюз свободата на медиите е от изключителна важна, важност и за това трябва да я защитаваме в случаите на концентрирана собственост и върху акциите на тези медии и когато се нарушават човешки права. Ето тези два момента виждам аз необходимостта от европейска законодателна намеса. Поздравление отново на Ренате. Първата стъпка е в много удачна, в правилната посока и целта сега е да ангажираме за участие колко се може повече европейски депутати, защото всички тук, особено в тази комисия, със сигурност имат какво да разкажат за собствените си държави членки. Аз току-що ви дадох моето впечатление като британец. Благодаря. Господин Тавареш. Е, е, well, uh... Аз ще бъда съвсем а, кратък. Тук а, отново а, а, се сблъскваме с случая, в който а, институционалната и законодателната рамка на Европейския съюз не са завършени. Така е и в кризата по отношение на кривата кризата в еврозоната, кризата на банките и така нататък. Тази ситуация не е необичайна. Обичайно е в времена на криза политическите структури от типа на Европейския съюз или а, е, трябва да придобият а, е, нови правомощи, или трябва да се откажат от една част от тях. Какво наблюдаваме в Съединените щати? Федералното равнище нямаше никакви правомощи в областта на селското стопанство до голямата депресия. Медиите в днешно време не са това, което а, е, бяха по време на създаването на Европейския съюз. Вече няма а, локални медии. А, има много медии, които съществуват само в интернет пространството, което означава, че може да се каже, че нито една медия не се спира на националните граници и е, информацията се разпространява извън границите. Така че не може да се говори за е, субсидиарност. Не може да се говори за това, че създаването на европейско медийно законодателство ще наруши принципа на субсидиарност. Няма голям смисъл субсидиарност, когато медиите излизат извън рамките на националните граници. Ако се заложат минимални стандарти в законодателството, страните членки ще могат да, ги прецизират в своето национално законодателство и ще се спази принципа на субсидиарност. Също така смя, смятам, че една голяма част от работата вече беше свършена от страните членки, техните правителства в хода на присъединяването към Европейския съюз. Защото дори да не е записано в буквата на а, закона, а, тези неща присъстват в духа на закона. защото присъединяването към Европейския съюз а, се основава на съществуването на известна демокрация, например свободно изразяване на мнението, да свободен достъп до информация, свобода на медиите и така нататък. А, мисля, че тези две работни документа представляват много добра основа за работа, най-вече втория. Мисля, че трябва да помислим още малко. Мисля, че твърде много се фокусираме върху свободата на медиите от гледна точка на, и по отношение на държавата. Аз самия, без да съм а, журналист, а, а, сътруднича на пресата и работя а, в, в, в тази област. Знам, че натиска върху разследващите журналисти и върху независимите е, журналисти идва от пазара, а не от а, е, държавите. А, не може да се говори за истински свободна преса, ако журналистите имат заплата от 600 евро на а, месец и рискуват да бъдат уволнени, ако не напишат а, правилната статия. Това са все неща, по които трябва още да помислим и да поработим за още няколко месеца. Благодаря на Рената Вебер. Господин Де Йонг има думата. Eh, Благодаря, господин председател. Искам да съобщя на господин Босител и на господин Мораес, че е важно, че говорим за двата доклада. Става дума за два работни документа, поради което дискусията е изключително важна и бихме могли да а, дадем някои а, идеи на Рената Вебър при изготвяне на доклада. Всъщност става дума за две неща, при които или по-скоро за две сфери, в които Европейският съюз е, има много правомощия и е, които са приоритетни. Става дума за борбата с корупцията и също така за е, конферентните предавания. Тук бяха поставени акценти във връзка с с излъчването на конференции е, имаше е, доста е, съвместни дейности, имаше разговори преди в Европейския съюз, имам предвид, е, когато става дума за излъчване на реклами и на други предавания и в крайна сметка комерциалните, т.е. търговските е, радио и телевизионни компании получиха много е, права, много свободи. Това е нещо положително, обаче е, съществува една е, тенденция към все повече медийна концентрация и в някои страни един или два концерна владеят всички медии и въпросът е дали тази концентрация на медиите не е, препятства е, свободното, свободата на словото и е, свободата на изразяване. Е, защото е, това е една от е, основните ни задачи в този случай да проследим точно този въпрос. Става дума за конкурентните отношения също. Мисля, че медиите имат за задача да а, отразяват пролистичните мнения в едно пролистично общество. И ако а, един концерн само доминира пазара, аз мисля, че това а, ще противоречи на тези принципи. Да речем в Италия а, концентрацията на медии от страна на парламента многократно сме задавали въпроси в тази връзка. Дали а, всички дали всички права се спазват тук. И е, точно тези аспекти искам да открия в доклада, защото е, това е нещото, срещу което се борим в момента. Освен това има и една деформация на медийния ландшафт, е, новите медии, печатните медии, вестниците е, изпитват все повече трудности, защото навлизат все повече електронните медии, интернет е, и можем да си зададем въпроса как това ще се отрази върху пазара и как ще действат разпоредбите за конкуренцията. Аз мисля, че това трябва подробно да бъде обсъдено в доклада. Втората тема, съвсем накратко, мисля, че Европейския съюз е, има изключително важна задача във връзка с борбата с корупцията. Това означава, че последиците от е, борбата с корупцията са изключително важни, т.е. резултатите от тази борба и тук медиите играят много важна роля, особено разследващата журналистика в Европа. Има разследващи журналисти, за които са необходими финансови средства, за които е необходимо пространство, място, за да извършват проучванията си. И тук тенденцията като че ли върви в погрешната посока. Все по-малко има такива журналисти, има голяма конкуренция и аз мисля, че а, медиите трябва да получават достатъчно средства, за да извършват обективни а, проучвания. Мисля, че това е а, едно от средствата за борба с корупцията. В тази връзка става дума не само за пари, става дума и за защита на тези журналисти, защото професионалните професионалните журналисти днес изпитват много повече трудности, отколкото преди живота им стана много по-опасен и за това смятам, че трябва да се занимаем с въпроса защита на източниците на тези журналисти и самите журналисти. Това са неща, при които мисля, че не може да се прилага принципа за субсидиарност. Това е просто нещо, което трябва да се реши на европейско равнище. Госпожа Латфорд. Now... Госпожа Латфорд, е, просто напомням, че имаме ограничено време. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Вече бе казано повечето от това, което исках и аз да кажа, само и аз да припомня проучването, което се провежда в момента в Обединеното кралство аз мисля, като много всъщност колеги, че малко се отклонихме, когато започнахме да назначаваме проучвания, полицейски проучвания дори за поведението на журналистите. Някои от тях също всъщност не се държат много съобразно правилата и в името на плурализма на журналистиката подслушват телефони и какво ли още не. Така че връзката между политиката и журналистиката следва да бъде периодично подлагана на контрол и на рентгенова снимка, каквато е всъщност доклада, проучването, който в момента се провежда в Обединеното кралство. Главната му цел е всъщност гарантиране на плуралистичността и премахване, избягване на клиентализма. Смятам, че трябва да следим развитието на този дебат. Това е определено и намерението на докладчицата. Наистина е деликатно, нека да не се само залъгваме. Деликатно е да очертаем рамката на медийния закон, особено когато този медиен закон трябва да бъде плуралистичен, в различни по характеристика държави. Свободата на медиите граничи и с опазването на личните данни, личната, интимната сфера, свободата на медиите не трябва да навлиза в този деликатен терен на личната сфера. За това със сигурност от моя страна ще има интерес към този доклад. И сега едно само изречение, ако позволите, по самия доклад. Е, там, където става дума за етичната журналистика, която държи сметка за хомофобия и ксенофобия и всякакъв друг вид фобии. Разбира се, че не трябва да се правят различия между хората поради една или друга тяхна характерна черта. Това е ясно. Но, от друга страна, трябва внимателно да действаме, за да не би пък пресата от друга страна да игнорира престъпления, които са основани на расова или друга омраза. Това е спорно. Понякога има спорни коментари и не се знае точно къде минава границата между нападката и престъплението в тази област. И за това трябва ние да я поставим или поне да започнем една работа по една дефиниция. Разбира се, всеки има право мене да ме нагробява и да казва каквото намери за необходимо и уместно за мен като критика. Разбира се, това обаче не трябва да се превръща в насилие, словесно насилие или физическо насилие. Това исках да ви кажа. И референта за етична журналистика е добра идея, но не е еднозначен. Има си едно и друго и трето тълкование. Благодаря. <coughs> Президенте, танто... <coughs> Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчика за извършената от нея работа. Искам да благодаря също и за нейната много голяма интуиция, много е, дълбоко познаване на тази тема, защото е, тази тема е противоречива. Искам е, да бъда съвсем кратък, ще се спра само на една точка. В Комисията по култура вчера имахме гласуване по това досие, по нашето становище и може би това трябва да бъде взето предвид от докладчика. Сметам, че текста е добър. Той е резултат е, от различни компромиси и тук е, беше направен опит да бъдат е, съчетани различни подходи. В крайна сметка става дума за документ, който е плод на синтез и първоначален резултат във връзка с свободата на медиите, Разглежда се и частната собственост в органите на пресата, в медиите също така. Е, факта е, разглеждат се и случаите на журналистическа дейност под обществен натиск. Е, това е което ние искаме да внесем като принос е, от страна на групата на е НП. Искам да посоча, че е, ние работим по една много специфична тема, свързана с е, голяма динамика. Както казах, е, гласуването беше вчера и сме на разположение на докладчик. To... Госпожа Сържентини, благодаря на Ренате Вебер която всъщност започна работа по доклад, а докладът е по тема, която обсъждаме отдавна. Поне от три години си спомням, че дебатираме, имаме, имахме даже дебат с резолюция по повод на Италия и свободата на медиите там. Не се прие на пленарно тази резолюция, но за мен е бе възлов, възлов пункт в нашия дебат по плуралистичността на медиите. След това започнахме да обсъждаме медийният закон в Унгария и междувременно се получи политическата промяна в Италия и сякаш по тази причина малко изместихме фокуса. Затова обаче сега искам отново да подема началният въпрос, който си, започ... си зададохме в началото, когато обсъждахме италианският случай. Вече не слава богу Берлускони не командва парада на медиите там, в качеството си на всичкото отгоре министър-председател, така че освен частните контролираше и държавните медии. Това вече не е случаят на Берлускони и на Италия, но в други държави е случаят. Така че, за да може да процъфтява европейската демокрация, трябва да сме готови винаги да реагираме, ако се получи такава ситуация някъде, другаде. Законодателство по медийната плуралистичност в Европа продължава да бъде ключов в нашият парламентарен дебат. Трябва ли да има европейско законодателство? Може би не, но някаква законодателна правна сигурност – да. Имам два въпроса. Вие предлагате да има интервенция, подкрепяща интервенция. Какво значи точно това? Това го казвате от една страна, а пък от друга страна казвате, че посочването на виновниците не е пътя, по който искате да постигнете това. Тогава как? Ако не назоваваме виновниците, какво друго можем да направим, за да сме подкрепящо намесващи се? казвате подкрепяща интервенция, подкрепяща намеса, как точно я виждате? Европейският е, съюз и националното законодателство в никакъв случай не трябва да влияят върху свободата на медиите, но ако искаме междувременно да гарантираме етична журналистика и вие междувременно давате дефиниция на това какво смятате, че етична журналистика да не се, да няма дискриминация по расов или друг признак, тогава смятате ли, че трябва да разработим нещо като наръчник за журналистите, за да знаят как да се държат? дали трябва да им начертаем точно стъпките, които трябва да предприемат, за да стигнат плуралистичността. Тук обаче можем да се срещнем малко с на реакция от тяхна страна, защото те не, не, няма да посрещна добре идеята ние да им казваме какво да правим. Разбира се, че медиен закон е интересна инициатива, инициатива, която си заслужава да се поддържа. В Исландия, например, смята, че свободата на пресата е свързана с економическия просперитет. Хубаво, може пък и наистина да е така може би в търсене на економическо здраве да гарантираме свобода на пресата и взаимно да си намерим облага и в едната, и в другата сфера. Благодаря. Yes, uh, you, um, like to... Благодаря, господин председател. Аз а, искам да се присъединя към поздравленията на останалите към докладчика за изготвянето на тези два чудесни работни документа. Мисля, че целият този дебат беше предизвикан от ситуацията в Унгария, но Настоящия парламент знаем, че преди години изрази закриженост и по отношение на положението в Италия. Смятам, че във всички страни членки има а, обезпокоителни а, е, събития. Например, установихме, че в моята държава тайните служби плащат на журналисти да а, е, шпионират спортистите по време на а, е, Олимпийските игри. Аз а, не смятам, че демократичните стандарти, свободата на медиите като част от основните човешки права са обект на принципа за субсидиарност. Или сме съюз, или не сме. приветствам предложението на докладчика е, да се зададат стандарти Смятам, че стандартите обаче е, нямат никакъв смисъл, ако нямаме инструментите да ги наложим, а ако някоя страна членка не ги спазва. Същото е положението е в еврозоната. Имахме стандарти за фискална дисциплина, но нямахме инструментите е, да налагаме санкции върху страните членки, ако те не спазват тези стандарти е, по-унгарски случай е, е, много се говори за активирането на член 7 е, на договора. Така че смятам, че е, в случая, в който имаме, е абсолютно безпредметно да имаме тези е, членове, ако нямаме инструменти да ги налагаме. Също така медиите не само в една голяма своя част работят чрез интернет, но имаме и трансгранична собственост на медиите. Империята Мърдок която е поставена под наблюдение в Обединеното кралство, не е изолиран случай. Има други подобни в други страни членки. Аз мятам, че националните власти носят отговорността за свободата на медиите, но ако те не успеят да спазят своите задължения, Европейския съюз трябва да може да коригира тяхното поведение след като се наблюдава качеството на сирането и съставките в него, защо да не се наблюдава спазването на основните права? С оглед на коментара на колегата Тавареш по отношение на концентрацията на пазара, аз съм съгласен с е, тяхното е, безпокойство. Но мисля, че отговор на този въпрос е по-близкото наблюдение е, на медиите и на пазарите. А, благодарение на един доклад за основните човешки права за всички страни членки стана известно какво е положението в е, Унгария. Агенцията за основни човешки права е, отказа, не знам защо. Е, мисля, че е, мониторинга на подобен род явления трябва да бъде сред основните задачи на тази агенция. Вие го казвате в е, вашия документ, защото към днешна дата те не го правят. Благодаря. Господин Бронс. Благодаря. Свободата на медиите е доста противоречиво понятие, всъщност доста спорно и не е единно понятие, а най-малко сбор от три даже е, противоречиви кон, концепта. Свобода на медиите, свобода на достъп до медиите. Тоест, не бива да ги контролираме нито от правителството, нито от страна на каквато и да било друга протектористична организация. Не бива да се злоупотребява и с свободата на пресата и с мощта на пресата. Следователно, свободата на медиите не трябва да означава слободия. Например, те могат да сеят омраза или да призовават към насилие и съответно следва да бъдат подвеждани и под съдебна отговорност, ако се наложи. Обществото също има право да бъде свободно от медии, да не му налагат медиите вкусове и влияния, които обществото не желае да приеме. Не бива медиите да се превърнат нещо като в хулигани, които да манипулират общественото мнение и да има даже престъпно поведение понякога. Виждаме, значи, че има много страни на един и същи проблем. Медиите трябва да отразяват и да дават информация за интересна за всички, не само за богатите, не само за бедните. Сега третата точка, а именно свобода на достъп до медиите. Някои са монополисти и трябва да дават право на достъп до своите страници на всички и да дават възможност да се отговаря на техни политическите класи в някои държави систематично си служат с медиите за нападки и критики. Ако медиите заемат една или друга страна, няма смисъл тези медии да бъдат свободни. Същото е и като свобода при избор за кого да гласуваш. Това е подвеждащо, защото ако сме демократични само към едни, тогава сме недемократични към други интернет и неговите дефекти, недостатъци. Аз бих предпочитал да бъде така, отколкото свръхрегулирана киберсфера. Не съм за регулиране в какъвто и да било мащаб, ако той е прекален, не само за медиите, разбира се. Благодаря. Hey, Mrs. Antichevich, the final floor before turning back to our rapporteur. Последният оратор, преди да дам отново думата на докладчика. Смятам, че е, е мит твърдението, че правителствата влияят на медиите. Големите корпорации и едрия бизнес влияят на медиите. Е, те са е, инициаторите на голяма част от регламентите, които се приемат. Така че и медиите се контролират от бизнеса. Наскоро някой каза, че няма друг бизнес като медийния бизнес. Медийният ландшафт е доминиран от големите корпорации. В много случаи тези корпорации контролират всичко. От първоначалното, от производството до дистрибуцията. Понякога Медиите се използват за манипулиране на обществото и то в, с най-широк размах. Медиите наистина са голям бизнес. И смятам, че основното е да има прозрачност върху собствеността върху медиите. Благодаря. Доколкото разбрах, комисията иска да вземе думата. Ще ви помоля да бъдете кратки, за да можем след това да дадем думата на докладчика и да дадем думата на ораторите по следващата точка. Комисията. Аз ще направя два коментара, защото комисията беше е, спомената. Докладчика в една от своите точки казва, че комисията нищо не прави и в същото време изброява какво прави комисията. По отношение на Унгария и групата от Фрайбърг, е, ще ви, ще ви припомня, че комисията изцяло изчерпила правомощите си, но хартата не ни позволява да направим повече. Това е казано в член 51 от хартата, която ограничава нашите пълномощия. Защото първо трябва да се спази принципа за субсидиарност и второ ние можем да се намесваме в работите на страните членки, когато те нарушават общностното законодателство. Хартата ограничава нашите правомощия до това. Хартата не превръща комисията в някакъв суперсъд за човешките права на европейско равнище. Това първо. Второ, в документа се говори за независими регулатори. Тук имаме празнота, защото няма законодателство за радиото и печатните медии. Защо няма законодателство на, на европейско равнище? Защото съществува директива за пазара на аудиовидеални услуги, която а, а, утвърждава правила за предоставянето и ползването на тази услуга в една страна членка, друга страна членка. И поради трансграничния аспект е, на, на нещата, вече имаме европейски феномен – за, за това положението е различно за различните медии. В печатните медии тези проблеми не се поставят с същата тежест. За това за момента не се счита за удачно да се създадат някакви европейски разпоредби. Когато говорим за страната на регулаторите, трябва да направим разлика между лицензирани и нелицензирани медии. Въпросът е защо трябва да има специален режим за печатните медии. Традициите в страните членки са такива, че а, трябва да се гарантира свободата на пресата. Причината, поради която съществува специфично законодателство за аудиовизуалните медии, е, че има ограничени ресурси в тяхното разпространение. Тези ограничения не съществуват по отношение на печатните медии, съществуват по отношение на аудиовизуалните медии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 а, и не бива да се обединяват всички, всички видове а, е, медии, за да не се създават излишни проблеми. Благодаря, господин председател. Казва госпожа Вебер. Ще бъда кратка за крайните бележки. Виждам, че нямаме много време. Благодаря на всички колеги за бележките, за коментарите. Това е моята дефиниция за градивен дебат, това, което днес се случи. Само още веднъж да поясня че когато казваме, че трябва да се законодателства на европейско равнище, това не означава, че ще разписваме сега длъжностната характеристика на професионалния журналист. Очевидно това е правомощие на държавите членки. Те трябва да регулират, да саморегулират професията. Не бива да го регулираме ние на европейско равнище. Сега, на европейско равнище имаме задължението да се произнесем, да законодателстваме по повод на това какво държавата има право и какво няма право да прави, за да опазва свободата на печата това го казвам по повод на въпроса във връзка с до, до, това докъде могат да стигнат медиите в критиките си и понякога в нападките и даже обидите. Разбира се, имаме Европейски съд за човешки права, където човек може да отиде да се жалва границите са си граници и няма ние да ги определим нито в този доклад, нито където и да е било другаде в законодателен документ. Аз имам мнение по въпроса, няма сега да го излагам. Когато обаче някоя държава кандидатка или в процес на присъединяване, ако така на такава страна и се предяви изискване да спазва държавите членки да, да спазва свободата на словото, то тази свобода на словото трябва да я изискваме като условие и от държавите, които вече са държави членки. И е наше право и задължение да оказваме мониторинг. И това е в крайна сметка се разбрахме, че не сме се разбрали. Благодаря. The... Благодаря, госпожо Вебер. Имам още една точка преди да дойдат колегите от комисията ФАМ за нашето съвместно заседание, така че минаваме към следващата точка Европейски надзорен орган по защита на данните. Добре дошли на господин Петер Хустингс и неговият колега, подпомагащия надзорен орган, господин Джовани Бутарели. Заповядайте, господин Хастингс. Господин председател, течение на годината си взаимодействахме по много поводи с вашата комисия. Аз съм много доволен от начина по който се развива нашето сътрудничество. Искам да се съсредоточа само върху основните моменти в доклада наблюдавахме а, е, е, значителни усилия за разработване на ефективна и последователна защита на данните в множество области. И виждаме а, е, някои много важни резултати, които са постигнати. надзора на ефективната защита на данните означава да се наблюдава дали тази защита е реализирана на практика от институциите. През изминалата година проведохме една много голяма инициатива за набиране на индикатори за оценка на ситуацията по отношение на защита на данните. И резултатите показват, че повечето институции и органи са постигнали голям напредък. Съществуват, разбира се, също и такива, които все още имат да наваксват. Това беше установено в рамките на сравнителния анализ, който проведохме и индикаторите, които набрахме Направихме това сравнение чрез инспектиране на институциите и органите. По отношение на консултациите, които проведохме, написали сме 24 становища и наблюдаваме а, засилена защита на данните в редица области. Това, което а, би интересувало комитета Либе е а, прилагането на Стокхолмската а, а, а, програма и а, програмите, в които сте а, включени. Също така а, прилагането на законодателството за борба с кризата. Това законодателство е много агресивно по отношение на данните в някои свои аспекти. освен това, ние проведохме ефективно сътрудничество с страните членки, работната по група по член 29. Работихме в областта на управление на границите, и с създаване на и, и а, а, с съвместните органи, като Европол, Евроюст, а, Шенген. Джовани Бутарели ще а, говори за детайлите и за това какво предстои през тази и следващите години. А, позволете ми обаче сега да ви кажа няколко думи за това, кои са най-важните теми в нашата програма, а, а това е а, разглеждането инвентаризацията, така да се каже, на състоянието а, по отношение на защитата на данните. А, законодателството в тази област беше посрещнато с положително отношение, но бяха изказани и някои опасения. Когато обсъждаме конкретните предложения, не трябва да забравяме, че това, което предлага регламента, представлява голяма стъпка напред към една по-последователна и по-добра защита на данните. В съвета дискусиите е, се фокусират е, върху е, разликите на обработката на данните в публичния и частния сектор. Ние участваме в тези дискусии. Аз бих искал да ви предупредя за опасността, която крие едно фрагментиране на законодателството. Коментарите от страна на бизнеса също смятат, че трябва да се преосмислят а, детайлите, за да може да се поеме повече отговорност и да се работи в посока към економическа а, ефективност. Също така да се намали бюрократичната а, тежест също така да се гарантират някои специфични права, като например правото информацията да бъде забравена и изтрита. трябва да бъде намален, са бъдат намалени и правомощите на комисията да приема делегирани актове. Необходимо е обаче добър баланс, защото трябва да запазим и гъвкавия подход. Но ние получаваме и сигнали, че някои страни членки не желаят да участват в дискусиите относно националното събиране обработка на данните. Ние съжаляваме, че този положителен елемент по принцип в директивата може да доведе до блокиране на процеса. Няколко заключителни думи на благодарност за вашата подкрепа, най-вече при определен на бюджета и ресурсите. А, ние се намираме в последната фаза на изграждане на Европейския надзорен орган за защита на данните. Разполагаме с бюджета за следващата година. Смятам, че работим с пълен капацитет и сме достигнали пълния си капацитет. Благодаря ви за ролята, която изиграхте за създаването на ефективен европейски надзорен орган за защита на данните. Джовани ще продължи. Джани Бутарели. Благодаря, господин председател. Има резюме на няколко езика по този седми доклад. И освен това, третата година също е включена, въпреки че все още не е изтекла. По въпроса за основните цели на 2012 година ще видите, че продължаваме да инвестираме време и средства в просветни кампании на различни институции, включително и на надзорния орган. И миналата година публикувахме тематичен наръчник по въпроса за годишните атестати на служителите, например, или на психологическия натиск. През 2012 година продължаваме в същия дух – като правим и разбор на постигнатото миналата година, а именно по въпроса за мониторинга на работата на надзорния орган, така нареченото проучване, където се отчита нивото, до което са приложили директивата различните институции. Продължаваме да получаваме информация за това какви резултати са постигнати, а именно постигнатите резултати миналата година бяха най-високи по брой инспекции проведени. Нашите препоръки и нашите инспекции са едни от най-важните инструменти, с които борави. Миналата година имахме 4 такива одита, 4 такива инспекции. Цифрите в доклада също са много впечатляващи. 71 становища, 77 получени жалби, 34 мониторингови процедури. Тоест, мониторинга виждаме, че е наши, една от най-силно застъпените наши дейности по въпроса за технологичното развитие и интернета, например, са една друга област, върху която се съсредоточаваме ние като надзонен орган, като, например, Европейският електронен подпис, който е свързан с мониторинга на интернет. Компютърните облаци и така нататък. В областта на вътрешните работи и правосъдието това са една от нашите приоритетни области като надзорен орган. Непрекъснато разбира се, държим сметка и за преговорите с трети държави анализираме и нови текстове, като например свързаните с регулирането на финансовите пазари. Питър Хъстингс вече подчерта сътрудничеството и ние тук сме особено удовлетворени от факта, че нараства нашата, нашето сътрудничество с други такива сходни органи участвахме миналата година в 29-то издание на тази съвместна група. Ще продължаваме в същия дух и ще продължаваме да обслужваме надзорните органи. Нашият секретарят в този смисъл е изключително ефикасен. По въпроса за визите, например, вече участвахме в един първи обмен с ДАК. Добре работихме, добро начало поставихме. Има и други точки в нашия доклад, свързани с международната ни дейност и само в заключение искам да спомена, че имаме 14 нови колеги, и започнахме стратегически преглед на всички наши дейности от 2011 година насам. За сега изборите са изключително стимулиращи и окоръжаващи. Благодаря. А за председателя приключихме на време с вашето изказване и започваме с Софи Инвелд. Благодаря. Искам да благодаря на Европейския надзорен орган за защитата на данните за представения доклад. Имам три кратки въпроса. Първо, какво е въздействието на вашите препоръки и вашите становища? Вашият орган е създаден специално за да предоставя съответно експертен опит на европейските институции. Мисля, че Европейският съюз се възползва от това, за разлика от комисията и съвета. Интересуваме дали вие мислите така интересуваме дали сте загрижени за това състояние на нещата и дали то може да се подобри. Второ, искам да направя един коментар за директивата. Споделям е, вашето становище. Питах преди малко е, представителя на датското председателство за състоянието на нещата в е, е, съвета. Той каза, че се постига напредък, но когато зададох уточняваш въпрос, представителя на датското председателство е, вече не беше толкова сигурен по отношение на напредъка, тъй като съвета е, не знае дали желае да се изработи такава директива поради причините, които вие споменахте. И какво възнамерява да направи вашия орган с работната група по член 29? Защото ако пакета защита на данните остане да се подпира на един стълб, няма да има никакъв смисъл от него. Какво можем да направим за това? Госпожа Биргит Сипел. Ja, vielen Dank. Благодаря. Мисля, че Работата на Европейският надзорен орган за защита на данните не е толкова лесна, като се имат предвид различните структури в отделните държави членки и поради това смятам, че е полезно да получим такъв обзор. Искам да се присъединя към казаното от Софи Инфелд и да попитам доколко дейността на Европейският орган за защита на личните данни и е имал ла и има влияние върху новата директива за защита на личните данни. Има известно объркване между държавите членки и между отделните носители на интереси в тази сфера, защото всъщност този регламент не би трябвало да действа за Европейска институция агенция. Интересува вашето мнение в тази връзка. Е, делегираните актове също бяха засегнати. Това също е едно от нещата, по които трябва да се говори, защото тук е, въпросът е, е ние приемаме регламента, не знаем в крайна сметка до къде ще ни изведе той. Затова трябва да се изяснят тези делегирани актове, че те трябва да се прилагат основно за техническо адаптиране, а не толкова при политически казуси. И сега, защита на личните данни в сферата на правосъдието и полицията. Тук има наистина доста поверителни данни и е полезно да се знае какъв е нашият опит. Не само когато става дума за трансграничното предаване на данни. И последно, когато мислим за бъдещата защита на личните данни, възниква въпросът доколко в рамките на регламента и на делегираните актове, а това е много важен елемент в защита на личните данни, може да се уреди или трябва да се уреди е, да се предостави достатъчно свободно поле за действие за държавите членки да въздействат е, при организационни въпроси и при технически норми. Мисля, че това е важен въпрос за вашата бъдеща дейност и подлежи на контрол. Uh, Благодаря. Господин Албрехт взима думата. Много е добър доклада, отчетният ви доклад. Имам няколко въпроса свързани с регулирането на опазването на личните данни. Свързани ми е въпроса с европейските институции. Аз самият работя по този въпрос, затова искам да разбера вие как гледате на възможността да се включат европейските институции в обхвата на вашия годишен доклад. И също по въпроса за регулирането от страна на националните надзорни органи и от съвета, въпросът, който се налага е как бихме могли да придадем повече добавена роля на европейските стандартизирани норми за опазване на личните данни. Имате ли вие някакви планове в този смисъл, за да има европейски надзорен орган има причина за това. За това как виждате вие обогатяването на тази фигура, без да хвърля сянка върху ролята на националните съответни служители. Другият ми въпрос е дали за момента се предвижда оценка на настоящите характеристики на директивата за съхраняване на личните данни. Какви са, какво е вашето отношение към предложението на комисията отново да се прегледа тази директива? Благодаря. Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря. Аз имам два въпроса. Първият ми е свързан с нещо, което със сигурност ще ми кажете, че не е във вашите компетенции, във вашите правомощия, но Господин председател, не ме слуша, няма слушалки. Може ли да ми извадите това време, което той няма слушалки от времето, което ми давате за изказване? Сложете си слушалките. Ще говоря испански. Трябва да говоря испански всъщност. Пак почвам. По въпроса за правото да забравяме, което е включено в новият пакет. В някои държави е включено в законодателството на държавите членки правото да, на забрава. Има обаче жалби в Испания, например, против фирма, която всички използваме по сто пъти на ден. Аз току-що търсих нещо в Google. За тази фирма говоря. Те обаче се опитват да избягват да да избягват някои от нормите и казват, че щом няма заведено съдебно дело, никой не е недоволен. За това ви питам, вие като надзорен орган нямате ли правомощия в тази сфера? Наистина ли бъдещият европейски надзорен орган не трябва да централизира тази информация? в информация за всичко което е свързано с приложението на директива и дали този бъдещ надзорен орган не би трябвало да прави предложения. За момента е много ограничена ролята на този надзорен орган. Той само занимава с европейските институции. Някои агенции обаче не централизират информацията, не дават предложения. Например, Агенцията за политическото убежище. Вие, господин представител на надзорния орган, смятате ли, че бъдеще не трябва да предлагаме, анализираме, хармонизираме в тази област? И това ми беше първия въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с, с регистрирането на данни на пътниците. Смятате ли вие, че данните, които са включени в предложението, в допълнителния протокол по-точно и които са свързани с човешкото достоинство, данните, които изискват от пътниците, от държавите членки тези тези пътнически агенции. Смятате ли вие на ваш ред, че това е позволимо? Благодаря. Äh, äh, Госпожа Ернст, благодаря. Тези, които работят във вашата област, могат да оценят, че вие наистина извършвате много важна дейност. Първото, което искам да кажа е, е полето на действие на пакета за защита на личните данни. Тук, е, според мен, има доста сложни е, моменти. Познаваме проблема. Той се отнася и до парламента. Агенциите Европол, Фронтекс и така нататък. За мен наистина е проблемно, че те като че ли са оставени извън. Е, казва се, че има други възможности. Въпреки това, аз е, е, не мога да приемам подобно нещо. Второто, което не приемам, това е директивата. Първо, съветът не я иска и второ, Европейският парламент желая да я подобри. Аз смятам, че тази директива е доста непълна и това, което мога да кажа по настоящата ситуация е да, имам доста резерви, доста съмнения. Второ, в вашите важни цели за 2012 година вие сте записали, че трябва да се вложат време и ресурси за изготвянето на насоки за органите и организациите на Европейския съюз. Искам да знам какви са тези насоки, какво възнамерявате да издавате като насоки. След това директивата за съхраняване на данни. Естествено, тук бих искала да кажете нещо повече. И последният ми въпрос е въпрос свързан с всички точки е, е, преговори по споразумения за защита на личните данни с трети страни. Бихте ли ме информирали за актуалната ситуация? Благодаря, е, господин Хъстингс. Знам, че ви, бяхте, че ви бяха зададени много въпроси, но ако успеете да отговорите в рамките на 5 минути, много ще ни помогнете. Ще бъда наистина кратък. Е, е, ще говоря по основните въпроси. Е, в момента дейността на Европейския надзорен орган е съсредоточена върху европейските институции. Но що се отнася до консултациите, те са доста по-широки. Ние работим съвместно с колегите ни на национално равнище. Това всъщност е моята мисия за координиране на усилията и тя напредва добре. Що се отнася до въздействието на нашите препоръки и становища, ние имаме право да налагаме спазването на препоръките и становищата. А, ние се опитваме да упражняваме влияние на а, ранен етап, да участваме в процеса на обмислене на нещата от страна на комисията. Тоест, можем да реагираме а, по документите, които се а, разработват. А, аз съм а, много доволен от начина по който парламента се отнася към нашите препоръки. Съжалявам, че с съвета нещата не стоят по този начин. Що се отнася до директивата за защита на данните, бяха зададени няколко въпроса. Мисля, че в съвета няма особено голямо желание. Е, даже съществува нежелание, ако трябва да бъдем е, честни. Има едно рамково решение от 2008 година, което обаче е малко, основ, е, малко устойчиво и трябва да бъде заменено от е, по-солидно законодателство. А, мисля, че нещата са във ваши ръце. Ако парламентът добре използва своите законодателни правомощия, нещата могат да потръгнат. някои от вас говориха за статута на европейските институции в анализа. Настоящото предложение е техническо, такъв е отговор, който а, получих. Работата продължава, работата по анализа на настоящата законодателна уредба продължава. А, този регламент може да стане част от цялата рамка или да бъде самостоятелен акт. Приветствам коментара на госпожа Сипел. Това, което тя каза за делегираните актове е точно това, което и ние мислим. Подобно нещо е необходимо и ние се опитваме да разработим а, стандарти и да координираме работата си с а, националните служби. Директивата а, за съхранение на данни. А, тук а, става ясно, че е необходим солиден анализ и очакваме е, предложения за това. Е, такава една директива би била по-добра от съществуващата сега, но вие сте онези, които трябва да приема, предприемат инициативата. Що се отнася до Google, следим отблизо а, а, а, с случая. А, а, обърнал съм се към съда, но най-вероятно той няма да позволи намеса. А, аз а, бих насочил усилията си към правото на това информацията да бъде изтрита и да бъде забравена. За а, регистъра на пътниците ще прилагаме стандартите, които винаги е, прилагаме. А, и винаги тук стигаме до въпроса защо ни е необходима такава система по принцип. Те толкова ще кажа за времето, с което разполага. 30 секунди имате, господин Бутарели, не повече. И извиняваме се а, е, на всички онези, които чакат да се присъединят към съвместното ни заседание. Да, само да кажа на госпожа Инвелт, че винаги има щастлив край, даже и в случая на финансовите е, регулативни механизми в момента, така че имаме положителен резултат тук по въпроса за насоките 2012 година. Това е ключов въпрос и е важно да включим тук и мониторинга, а сега по правото за, на забрава член 17 ни дава право на това. Така че, ако имате нужда от повече обяснения, може да се обърнете конкретно към мен. Благодаря. Благодаря ви, господа и ви се извиняваме за това, че толкова малко време можахме да ви отделим и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Отново с извинение за натрупаното закъснение. Няма как, как така се получи. Добре дошъл, господин Густавсън. How are you? We welcome Mr. Mikael Gustafsson. Добре дошъл на господин Густавсън и на членовете на Комисията по правата на жените и равенството между половете. Ще председателстваме заедно. Нашият специален гост, госпожа Мирия Василиадо, която е координатор на Европейския съюз за борба с трафика на хора. Тя е нашият координатор и ще присъства по време на представенето. Господин Густавсън, заповядайте, имате думата. Uh, благодаря. Благодаря за съвместното заседание, на което имаме удоволствието да присъстваме. Това е в края на работата ни по директива по проблемите на трафика на хора. Искам да поблагодаря отново на колегата Агилар за сътрудничеството по това толкова важно, по тази толкова важна резолюция. ФАМ Комисията ФАМ има, както може да си представите, специален интерес към тези въпроси и се надяваме в много близко бъдеще да имаме вече конкретни предложения от страна на Комисията за борба срещу домашното насилие. За нас като Комисия ФАМ това е от ключово значение. И тук също искам да подчертая, може би аз като швед съм пристрастен, тъй като имаме особено добро законодателство в тази сфера особено в областта на сексуалните услуги. Преследваме не само предоставящите ги, а и ползващите ги. За това, може би, съм особено заинтересован от това какво е вашето мнение и как можем да свържем това с трафика на хора. Благодаря. Благодаря на председателя господин Густавсон и членовете на комисията ФЕМ. Е, мисля, че сега е време да дадем думата на госпожа Мирия Василиадо, координатор на Европейския съюз за борбата с трафика на хора за да ни представи стратегията за борба с този обезпокоителен феномен в Европа. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на двете комисии на Европейския парламент. Благодаря за интереса, който проявявате към темата за борба с трафика на хора. Знаем, че когато съществува политическа воля, нещата могат да се предвижат напред. Тук съм, за да ви представя напредъка, който постигнахме от септември миналата година и да ви разкажа какво сме свършили за подобряване на координираността на усилията. Стратегията беше прията вчера, но нека първо да ви напомня, че това, за което говорим днес, е, е робство. Модерните форми на робство. С други думи, говорим за основни, за фундаментални човешки права. Международната организация по труда през юни тази година публикува изследване за периода 2002-2011 година, публикуващо броя на засегнатите от трафик и експлоатация, включително и сексуална. Този брой е 2,9 милиона по света, милиони и половина от тях са деца. Това са обезпокояващи цифри. Броят на засегнатите от трафик се увеличава. Имаме трафик за сексуална експлоатация, принудително просене, принудителен труд, трафик с цел донорство на органи и други форми. беше създадена Европейска директива и Европейска стратегия и мисля, че тогава не сам постигнахме голям напредък. Стратегията беше прията а, вчера. А, подходът, който беше възприят, поставя жертвите в центъра. Стратегията залага на човешките а, права и на действия, насочени е, към равенството между половете. В стратегията се предвижда и всеобхватен подход. Първа цел е превенция на трафика, включваща и намаляване на търсенето. Второ, е, увеличаване защитата на жертвите. Трето, засилване на преследването на трафикантите. Четвърто, засилване на сътрудничеството и сближаване на политиките. И накрая, увеличаване на знанията за трафика и предоставянето на по-адекватен отговор. Засегнатите страни, работещите в тази област са много, започвайки от неправителствени организации, минавайки през страните членки и стигайки по-нататък. Важно е тук, че се предлага консултации за жертвите един а, пример за резултатите от тези консултации е създаването на а, ясна и удобна за ползване информация относно правата на жертвите. Информация такава, която да може да се ползва от страните на членки и да се разпространява от тях. А, резултат от в тази стратегия са включени много генерални дирекции на комисията и на множество агенции. Включени са генералните дирекции за включена и Европейската служба за външна дейност. Всичко това а, предвижда предоставяне на а, ресурси и участие с дейности в рамките на 5 годишния период. А, знам, че времето напредна, ще прескоча някои от нещата, ако исках да кажа. А, Едно от нещата, върху които стратегията се фокусира най-вече е партньорството. Партньорството с неправителствени организации. А, а, и с онези страни и органи, които контактуват с жертвите. Е, членове на този парламент ме попитаха а, е, миналата година дали не може да се създаде европейска платформа, а, е, която да работи а, както в страните членки, така и в избрани трети страни. Миналата година ми зададоха тук и въпроса как възнамеряваме да работим с частния сектор. Този аспект също е включен в стратегията. предвидили сме създаване на бизнес коалиция за превенция на трафика до 2014 година. Зададохте ми последния път въпроси и за събирането на данни. Това е едно от е, най-трудните е, неща. Имаме стратегия по отношение на събирането на данни. Е, първата пилотна фаза започна през септември 2011 година и включва дати на за жертвите, за осъдените, за преследваните и провежда анализи относно формата на експлуатация, жертвите и така нататък. Сега ще ви дам някои предварителни резултати от така събраните данни. 75% от регистрираните жертви са трафикирани за сексуални цели, казват страните членки, а останалите за принудителен труд 14% през 2010 година, 3% за принудително просне. Само 21 страни членки дадоха данни относно пола има нарастване от 2008 до 2010 година на броя на жени и деца от 70 на 75%. Това беше един анализ, проведен от Евростат и Генерална дирекция вътрешен ред. Стратегията предвижда да се подкрепят проекти за увеличаване на знанията, информираността в тази а, област, е, членове и на двете комисии е, изтъкнаха ролята на Европол и засилващата се роля на е, трафик с цел сексуална експлоатация. Нашата стратегия се обръща и към този проблем. Проведохме в рамките на седма рамкова програма, в рамките на DG Research а, за намаляване на търсенето с цел да се разберат по-добре причините. В този контекст ще се е, обърне и към е, е, въпроса за равенството между половете. Едно от нещата, които сме се опитали да направим с стратегията и с работата си през последната година и половина, е да спрем спрем да говорим на различни гласове и да обединим нещата в един мултидисциплинарен подход, включва всички засегнати страни. Надяваме се, че всичко това е отразено в стратегията. В момента работи а, една група, включваща а, членове от 17 а, генерални дирекции по въпросите за трафик на хора. Наистина от различни генерални дирекции на комисията. Може би знаете, че на последния ден, насочен срещу трафика на хора, а, тези генерални дирекции излязоха с общо становище, подписано от техните директори, в което се заявяваше волята на тези дирекции да работят с общ поход в борбата с трафика на хора. Създали сме контактни точки а, и възнамеряваме да предприемем конкретни действия с обединен подход. Освен това, имаме и директива, на която се базира нашата а, стратегия. А, страните членки разполагат с по-малко от година за транспониране на тази директива и за да облегчим тяхната а, работа. А, Европейската комисия е създала неформална група, към която могат да се обръщат страните членки с въпроси за най-добрия начин на транспониране на тази директива. Един от основните моменти е засилване на документирането на случаите на национално равнище. Две минути имам още. Ще е, кажа също така, че не бива да забравяме външното измерение на нашата работа. Тя е свързана с глобалния подход към миграцията и мобилността. Е, борбата срещу трафика на хора е, е важна част от е, това. Освен това имаме документ е, е, за действие, за прилагане на тази стратегия и до края на тази година трябва да определим приоритетните държави на стратегическо партньорство. Работим върху това, разработваме е, критерии, по които ще подберем тези приоритетни трети страни. И накрая, нещо много важно, финансирането. Едно от нещата, които сме е, направили е да създадем един вид карта на всички е, е, е ресурси, т.е. да видим кои генерални дирекции са финансирани проекти срещу трафика на хора и какво е постигнато. Установили сме, че 10 служби на комисията са финансирали такива а, проекти. Мисля, че може да ги намерите на сайта на комисията с подробности, включени партньори и отпуснати средства. Какво означава всичко това? А, стратегията а, има за цел да прегледа цялостната политика в дълбочина, за да се види какво е постигнато и как може да се продължи по економически ефективен и въздействащ начин. От юли ще започнем проект в рамките на седма рамкова програма за а, анализ. Това също е предвидено в стратегията и програмата а, ISEC е, от DG Home с бюджет от 5 милиона. А, това лято ще обявим търг за а, проекти. Всички тези неща могат да бъдат намерени на сайта на комисията положили сме усилия всичко да бъде по место на сайта и да отразява нашия широко обхватен подход. Благодаря ви, госпожо Василиадо за представенето на стратегията и за желанието ви да се сътрудничите с нашите две парламентарни комисии. Well, и така искам да благодаря предварително на конферентните преводачи за това, че ще ни предоставят още няколко минути, за да можем да дадем думата на депутатите за въпроси. Моля всеки да се изказва за една минута, за да може конферентните преводачи да не надвишат много работното си време, освен това и да дадем думата за отговор. Госпожа Бауер. First question, uh... Благодаря. Първият ми въпрос. Вашата стратегия може би трябва да бъде публикувана и раздадена предварително, за да можем да сформираме мнение. Разбирам сега, че това не е било така, защото само едва вчера се е публикувала. Два, няколко въпроса. Ако искаме да променим директивата за временните разрешения за работа, може би трябва да включим този подход и там. И въпросът ми сега е, че ако искаме такива доклади да се публикуват е, по-често, както е всъщност случая в Средните щати и техният годишен въпрос по, е годишен доклад по този въпрос. Как тогава си обяснявате факта, че 8 държави членки са в списъка на държавите, където се оказва мониторинг, надзор. Благодаря. Благодаря най-сърдачно за тази фантастична работа, която вие извършвате. Радвам се изключително много, че днес сте сред нас и е, смятам, че това, което е, казахте във вашето изложение, може да бъде продължено и то е за нас, поне за мен, източник за вдъхновение. По темата публикуване на Европейската стратегия за борбата с трафика на хора, аз мисля, че госпожа Бауър беше докладчик по всички правни разпоредби, свързани с трафика на хора. И когато погледнем най-новите статистически данни, ще видим, че е, те само потвърждават този факт. Видяхме, че от статистиките на ООН става ясно, че 66% се отнася до сексуалната експлоатация, след това принудителен труд, принудителна просия и също така работа в частни домакинства, която вие споменахте. Мисля, че основно жени е, и деца са засегнати до 79% от трафика на хора. И два момента са изключително важни. Стратегията се концентрира върху факта, че е, трафика на хора съдържа полов аспект и е много важно е, всички мерки да бъдат съобразени с този факт, за да бъдат успешни. Имам предвид мерките за борбата с принудителния труд. Там полът също играе много важна роля. Важно е също стратегията да се концентрира превентивно върху въпроса как да се намали търсенето и е важно държавите членки Европейската комисия да не се спират пред е, мерки, които вероятно засягат е, деликатни теми и например е, въпроса за търсенето. Това е много деликатен въпрос и се радва много, че е, беше поднесена информация, която можем да използваме за докладите по темата трафикът на хората. Е, чакам с нетърпение публикуването на доклада госпожа Саргентини. Госпожа Саргентини, списъкът, който изброихте за видове трафик, трафик за принудителна просия, за принудително даване на органи и така нататък. Смятам, че тук трябва скоро да добавим още нещо, като например трафик за откуп Имаме такива случаи в пустинята Синай в е, Египет. Това не е Европа, очевидно, но имаме и ние дял там в отговорността, която трябва да се носи. Семействата на отвлечените биват с тях се свързват по телефон, директно от пустинята Синай и е, им се изисква отпуск. Това са семействата на отвлечените, тези, които получават е, обаждането на бежанците или на искащите политическо убежище. На времето същите е, случаи се получаваха с судански само, или сумалийски беженци и така нататък. Тях също ги отвличаха в беженски лагери и се обаждаха на семействата им тук в Европа да им искат откуп. Същото се отнася и за трафикът за донорство тези органи, които биват иззимани по този насилствен начин, след това могат легално да бъдат пласирани, ако позволите термина, тук в нашата здравословна система, здрав... здравеопазваща система. Тоест, виждаме къде се корени злото. Благодаря. Благодаря, господи, госпожо, господин председател. Благодаря и аз за постигнатия напредък. Благодаря и за презентацията и поздравления за стратегията. Имам въпрос, свързан с външното измерение на стратегията. Как ще структурирате с съдействието с държ... третите държави и съседните държави. Казахте, че има приоритетни държави. Как ще ги определите? Това ми е първият въпрос. Втория въпрос е в рамките на стратегията. Комисията как възнамерява да оценява има ли специални маркери, специални бележки, които ще се дават на постигнатия напредък? И на трето място, как се определят целите на държавите членки? И пак в рамките на този трети въпрос, благодаря ви, че казахте, че превантивното действие е важно. По-добре е един път мери, три пъти круи, един път режи. Как тогава смятате да започнете тази превентивна дейност? Дали предвиждате просветни кампании в, в, училищата? Благодаря. Uh, Емине Боскурт. Благодаря, господин председател. Една бележка свързана с този толкова наболял въпрос. Разбира се, че имаме нужда от повече време, но го нямаме, така че нека някой друг път да го проведем този дебат или поне да го довършим. Започвам с поздравления към госпожа Василиадо и стратегията, която току-що се публикува. Радвам се, че това е включено и, както предложих аз, в платформата за стратегия за работа с неправителствените организации. В много случаи именно неправителствените организации установяват първия контакт с жертвите. Радвам се, че има предвидени мерки, Удобрявам ги. Не са изчерпателни, разбира се, има какво още да се включи в предложението. Имам три въпроса. Много предложения са направени за насоки. Какво значи насоки всъщност? Насоките вече ги е дала Европейската комисия. Разбирам, че зависите не само от комисията и от държавите членки. Насоките са си именно това. Насоки не са действия. Как смятате да ги преведете в конкретни действия или по-скоро комисията как смята? Това, което смятам, че отсъства в директивата, са разпоредби за това какво да се прави с парите, които се иземат, конфискуват от а, престъпна дейност. Как могат да бъдат инвестирани в дейности, поощряващи и облегчаващи жертвите. И третият ми въпрос е свързан отново с държавите членки. Дали в скоро време възнамерявате да организирате нещо като голяма конференция с държавите членки и Европейския парламент, за да се обсъди бъдещия текст на директивата, за да чуем директно от тях как смятат те да се включат. Благодаря. Госпожа Луначек е следващия оратор. Моля да сте кратка. Наистина конферентните преводачи работят вече беше извънредно, но ако трябва да ги освободим, а ще трябва, ще трябва да говорим само на английски. Благодаря. Първо, благодаря за добрата стратегия. Има много неща, за които парламент загръжа. Радвам се, че наричате нещата с истинските имена робство, принудителен труд, много безпокоителен е факт, че между 2008 година и настоящия момент се е увеличил броя на жените социал... на трафикираните жени. Аз съм от Австрия наскоро имахме фрапиращ случай с нашата съдебна система, където известен брой трафиканти на жени с цел сексуална експлоатация се подиграха на съда. Те се смяха в съда. това беше като удар в лицето на всички, които се борят с трафик трафика на хора. Какви са вашите приоритети за засилване на съдебното преследване? защото много правителства, много неправителствени организации полагат усилия. Втори въпрос. Какво ще направите, за да накарате правителствата да прилагат законодателството, да направят това, което трябва да правят? Защото за да стане всичко това, което казвате, ви трябва подкрепата на страните а, членки. Добре ще бъде да се засили натиска и какви са вашите идеи, как да стане това. Госпожа Билт. Аз също приветствам вашата стратегия. Бих искал да обърнете специално внимание на децата, Престъпленията, които изброихте, са едната страна на нещата, но аз наскоро чух за жени, които са в лагери и раждат деца, които след това се отвличат с цел трафик. Това се случи от Нигерия. Сигурна съм обаче, че това не е единствената страна, в която се случва това. Надявам се наистина да започнете да упражнявате натиск върху страните членки за транспониране на директивата. Благодаря. Благодаря предварително на госпожа Василиадо да бъде колкото може по-кратка и да ни извините, че толкова бързахме през цялото време. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всичко и ако съм кратка в отговорите, не е защото не искам да дам отговор. Разбира се, можем след това да си пишем или да се срещаме едни с други. И така. 2004 година, директивата от 2004 година през 2010 година октомври месец публикувахме доклад по приложението на тази директива и стана ясно, че не много държави членки използват целият потенциал на тази директива. Затова комисията започна разписване на оценъчен доклад именно по това. И така кръстосаното спазване ще бъде включено като инструмент в отговор на въпроса на госпожа Бауер. Вчера публикувахме стратегията, това е вярно и е изключително постижение, че трафикът започва да привлича се повече и повече внимание по въпроса за списъците приоритети все още очакваме транспонирането на директивата и това ще бъде част от инструментите, които ще използваме, за да насърчаваме държавите към нейното практическо изпълнение. Статистиките три пъти е, се споменаха по въпросите за жените и за децата. Това са все пак предварителни статистики, искам да уточня. That,